Добро утро, колеги. Buongiorno a tutti. Добро утро на всички, каза председателят на италиански. Заповядайте, замете местата си, ако обичате. Ja, ja. Уважаеми колеги, бих желал да започнем нашето заседание. Би било много добре, ако всички заемат местата си, за да можем да започнем работа. Моля, ако обичате. Сега, по дневния ред дневния ред може да бъде прият с едно изменение. Господин Пирински помоли точка 11 от дневния ред да бъде поставена в края на дневния ред. Приемам, че няма да имате възражения срещу това. Благодаря. Днес имаме превод от почти всички езици, освен а, фински, а, словашки, а, словенски, галски, а, латвийски и литовски. Доколкото правилно виждам, това са пасивни езици. Имаме и група от посетители от, на госпожа Ана Сандър. Днес в 9 часа а, имаме а, такава група за посещение. И а, днес видяхме за необходимо да представим три кратки доклада за три е, делегационни посещения през миналата седмица. Първо посещение в Нидерландия във връзка с бъдещото председателство. Второ, е, Международна организация на труда в Женева. И третото посещение беше в Португалия, така че виждате, имаме много е, посещения миналата седмица и по тази причина трябва да бъде докладвано пред комисията. Бихме искали да препоръчаме обаче да не го направим днес, за да не губим време ценно време за дискусията и доклада на госпожа Тайсън, която искам да поздравя сега най-сърдечно сред нас и благодаря за това, че е отделила час и половина за нашата комисия. Така че, ако сте съгласни на следващото заседание да представим отчетите за посещенията, това ще бъде или на 27 декември или на 3 декември. Виждам, че няма възражения. Тогава ще трябва да обсъдим въпроса от последния последния протокол. Става дума за протокола от 12-13 октомври, дали да бъде одобрен. Виждам, че няма възражения. Така, с това стигаме до точка 4 от дневния ред. Поканихме госпожа Мариан Тайсън да представи работната програма на комисията за следващата година. В тази работна програма се съдържат редица интересни неща, най-вече неща, които са свързани с нашата работа като комисия по заетост и социални въпроси. Има обаче и някои неща, които трябва да се прочетат е, между редовете е, става дума за цитати от е, изказвания на господин Юнкер и госпожа Тайсън е, и всъщност това са плановете за следващата година и с това ще се занимаваме и ние в нашата комисия така. Става дума за а, социални минимални стандарти, като се коригират нагоре. А, еднакъв труд а, навсякъде, също така и за мобилността а, се предвиждат неща, така че а, това са теми, по които бихме искали да имаме обмен, за да можем да се подготвим като комисия за бъдещата ни работа и как след това ще можем съвместно с съвета и комисията да работим по тези теми. По тази причина Искам веднага да дам на госпожа Тайсън думата веднага с надеждата, че вие ще говорите 15 минути, за да мога да спазя регламента и да не бъда окоряван след това от членовете на комисията, че не им давам достатъчно време за изказване. Much, uh, the... Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин председател. Приятно ми е да съм днес сред вас и да отбележим почти годишнина от началото на мандата на тази комисия. Точно преди една година пред, в изказване пред вас представих своята работна програма и на първо място бе борбата срещу срещу социалното изключване, бедността и безработицата и постигането на повече социална кохезия. След година кризисни събития вече за с облегчение забелязваме промяна в желаната посака. Посока. Сравнено с август 2014 година, броят на безработните падна с 1 е, милион и 500 хиляди в 15 членна Европа. Това разбира се не е цифра, в която се разпределя еднакво някъде. Това са 9,5% в някои от държавите на 25 член на, извинете, Европа. Някои Цифри са от 4,5, други цифри са стига до 24%. Малта, например, 5%, а 25% процента е безработицата в Гърция, в Испания 22%. Намаляването обаче на тези стойности е свързано само с 23 държави членки. Рискът от бедност и социално изключване въз... също бележи подобрение в сравнение с 2004 година. Все още обаче не сме постигнали нашата цел за развитие през 2020 година. Все още продължаваме да сме изправени пред предизвикателствата 20 милиона са безработните на наша територия. 60% от домакинствата са били с някой от членовете си, които да е бил безработица през близо две години. И в България, Румъния, Гърция и други държави членки голяма част от домакинствата са били на ръба на социалното изключване. С други думи, тук събитията са различни в зависимост от различният контекст. Има дивергенция между държавите членки, а и на територията на някоя държава членка. Това, което е всъщност първата ни грижа, тъй като заплашва с разкъсване на социалната тъка на нашето общество, както и конкурентоспособността и възможностите ни за ръст. Растеж. През първия, първата година на мандата на нашата комисия работихме именно по посока на постигане на тези цели. Една от важните програми бе младежката гаранция. Благодаря ви за, вашето, за вашата подкрепа в този смисъл, защото успяхме да задействаме много от предвидените в тази програма механизми. След това започнахме от нов кръг на социалния диалог в Европа, защото смятаме, че социалните партньори трябва да са ангажирани в още по-голяма степен в социалния диалог. Очевидно е, че няма време за губене през следващите 12 месеца. Трябва да работим за постигане на начертаните цели. Нека да ви очертая 4 точки за които бих искала да помоля вашето сътрудничество. Най-напред, социалните права, първият стълб, така наречен. Първият ми приоритет е да се заздрави социалният аспект на нашата пазарна економика. Това е едно от първи, най-големите предизвикателства за Европейският съюз и неговите държави и членки. Кризата остави своя отпечатък върху нашето общество. Мнозина загубиха работа или не печелят достатъчно, за да се издържат. Има обаче нови възможности за започване на работа, която обаче вече не е традиционна и конвенционална и, и пред, пред, изправя хората пред нови предизвикателства. Затова тук искам да подчертая, че е изключително важно да се развива трудовата сила със същия темп, с който се развива трудовият пазар. Нашето законодателство, следователно, трябва да отчита особеностите на модерният живот, технологиите и необходимостта да се съчетава професионалния с личният живот. Нашите трудещи се трябва да се пригаждат по-бързо економ... към економическите промени и технологическите таки. Разбира се, ние като работодатели трябва и като законодатели трябва да предоставяме на нашите граждани закрила, когато се нуждаят от такава. Целта ни е да няма бедност и несигурност и нова и новият вид трудова заетост всъщност да създава жизнен стандарт дивергенциите между държавите членки, както казах, са причина, са, загри... са повод за безпокойство при нас. Следователно, целта ни тук следва да бъде да подобрим жизнения стандарт на всички европейци. Най-напред трябва да целим повсеместна социална кохезия, повсеместно социално сближаване по редица социални показатели, които да гарантират едно гъвкаво и издръжливо в крайна сметка общество. Да сме издръжливи и на хубавите, но и на лошите събития, независимо от това какви ветрове духат. Следователно, можем да се стремим към приспособяване на така наречената младежка гаранция и други подобни програми към национално равнище. В условията на економически и паричен съюз държавите членки са много по-тясно взаимно свързани. Следователно, Европейският парламент ще бъде наш приоритетен партньор заедно с държавите членки, националните парламенти, както и социалните партньори. Ще организираме работата си така, че всички ангажирани страни в този процес да могат да участват пълноценно. Втора и много важна цел за следващата година е преглед на съществуващата за момента съществуващото за момента законодателство в областта на трудовата хигиена и безопасност. Целта ни е да излезем с цялостен пакет за правата на трудещите се в този смисъл. Целта е да има обща система с по-малък брой директиви, без това обаче да намалява нивото на сигурност. След това безопасността и здравето на трудещите се трябва да държи сметка за постиженията на науката и медицината. Не можем да си затваряме очите пред смъртни или нещастни случаи, защото има токсични, опасни вещества, на които те са изложени, без ние да сме се погрижили достатъчно за тяхната за тяхната превенция. Следователно, е, целта е да се разшири списъка с канцерогени и мутагени химически вещества в е, областта на трудовата хигиена. По-нататъка технологичните промени в обкръжаващия ни свят. Нашите корпорации, нашите фирми трябва да са в състояние да осигуряват постоянно обучение на своите работници. За това целта е да се разпише програма за обучение за всеки един трудещ се, която да бъде отразена в така наречен паспорт от неговите квалификации. Разбира се, това ще се получи чрез по-тясно сътрудничество между фирмата и образовател, фирменият свят и образователната система. Промяната в световната економика, както и кризите, разрушиха много от постиженията в постигнати през последните години. Особено силно удариха върху по-слабо подготвените и квалифицирани трудещи се и технологическите и компютърни познания са изключително важни. Без тях вече не може да се работи в съвременния свят. За да бъдат придобити обаче такива компютърни умения, трябва да гарантираме компютърна, минимална компютърна и цифрова, така да се каже, грамотност. 75 милиона европейци на днешно време са само компютърно грамотни, без да могат да извършват по сложни компютърни дейности. 40% от европейските граждани имат слабо развити или изобщо неразвити цифрови умения. Това е неминуемо <laughs> важно за работа в съвременния свят за намиране на работа и след това за участие в цялостния живот на обществото. Следователно, такива обучителни схеми, според нас, ще бъдат инструмента, който ще премости прехода от обучението, от образованието към работата. И в заключение по тази точка искам да кажа, че трябва да инвестираме в нашия човешки капитал. Целта ни е да гарантираме комбинация между новаторски бизнес и изключително високо квалифицирана и производителна работна сила. И четвъртата точка, по която искам да ви е, говоря е за родителите, които работят или и същевременно имат семейни задължения отпускът по майчинство или по бащинство, са в основата на недостатъчната представеност на жените на трудовият пазар. Ако бъде по-добре регулиран родителският е, отпуск, ще има повече жени, които да работят и в крайна сметка економиката ще се облагодетелства за тези, които се грижат за членове на семейството си и следователно работят в същото време. За тях също трябва да се предвидят специални законови разпоредби, за да бъде облегчено тяхното положение. Това ще се отрази благотворно на децата, които ще бъдат по-добре обгрижвани. Следователно, родителският отпуск ще бъде едно от нашите цели за следващата година. Разбира се, както вече казах, това няма да се отнася само за майчинския и бащински отпуск, а и за отпускът на тези, които се грижат за зависещи от тях роднини. Искам в заключение да кажа, че през следващия месец комисията ще представи пакетът за мобилност и през декември месец, преди официалният Международен ден на хората с понижена подвижност, ще приемем пакета за достъп до сградите за хора с намалена подвижност. Надявам се, че ще успеем да преминем през всички перипети и да прокараме тази директива през всички министерски нива преди да я приемем. Ще работим, разбира се, ще продължим да работим и по законодателното досие за недекларирания труд. Напреднали сме достатъчно и се надявам, че ще постигнем още по-голям напредък по пътя на неговото приемане до края на тази година. Господин председател, нашите държави членки все още продължават да се борят с социалният импакт от економичес... с социалното въздействие на, политическата, на економическата и парична криза. Нашите общества са в момента изправени и пред друг проблем, а именно необходимостта да бъдат интегрирани много от търсещите политическо убежище беженци. Следователно е изключително важно да имаме координиран общ начин на отговор на тези събития, да се борим за създаване на работни места и повече социално сближаване това ще тласне напред социалната Европа, с която толкова се гордеем. Разбира се, нашите граждани чакат реални резултати от нас, реални права, които да гарантират тяхното благосъстояние и професионално здраве. няма да напредва Европа, ако не се погрижим най-напред за социалната здравина на европейският е, прогрес. Трябва да гарантираме най-напред социалният е, прогрес, за да пристъпим след това към економически такъв. Това е поне моята визия за така нареченото тройно А в е, социален аспект за Европа. И това е от мен. Чакам сега вашите въпроси, на които ще се радвам да отговоря. Госпожо комисар, благодаря ви много за първия кръг от нашата дискусия и за вашето изказване. Процедурата е следната. Пожелание на координаторите е това. Координаторите от различните политически групи ще получат за две минути думата, след което ще помолим госпожа Тайсън, поради комплексния въпрос, да отговори за една минута на въпросите на нашите координатори и след това ще изслушаме другите изказвания. Това беше желаната процедура и в тази връзка аз искам да дам думата на господин Казов. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Добро утро, госпожо комисара. Добро утро, е, колеги. Какво възнамерява да направи комисията, за да засили координацията с националните органи е, във връзка с целевите групи, които вие очертахте по отношение на прилагането на социалното законодателство? Е, не става дума само за създаването на нов стълб най-вече за това, че в момента ни липсва ефективно прилагане на законодателството, най-вече по отношение на социалните фондове в регионите. Да, впечатлен съм. bitte. Ja, danke schön. Sehr, ja. Госпожа Шотайзен. Благодаря, господин председател. повечето от тези фондове, които, с които ние разполагаме, са базирани на принципа на споделено управление и държавите членки тук имат думата във връзка с Сътрудничеството как можем да го осигурим? На първо място, като наистина осъществяваме програмите, които са приети и ги включваме в нашата законодателна рамка. Освен това, трябва да видим точно как се изразходват средствата и трябва да следим това. Надзора върху изразходването на средствата е свързан не само с въпроса дали изобщо се освояват тези средства, както се правеше в миналото, когато в края на годината бъдат изразходвани средствата, сметнахме, че целите вече са изпълнени. Не, както знаете, сега имаме вече нов подход и в многогодишната финансова рамка това, между другото, го обсъждахме с госпожа Юнева. Гледаме не само дали средствата се изразходват правомерно, а какви са и конкретните резултати. Ние искаме да изразходваме средства за държавите, членки, за регионите, искаме да чуем точно какви са резултатите и да видим дали тези резултати се вписват в целевата рамка. Така че с това се надявам, че съм отговорила на вашия въпрос, иначе е, мога да кажа като че ли, че не съвсем правилно разбрах въпроса. Председателят благодаря Юта Штайнбрък. Благодаря, госпожа комисар, за вашето изказване. Много от е, това, което казахте, ни вдъхва надежда и е, става дума за едно е, грижливо подготвяне на законодателството на съответните правни актове. Първо искам да попитам за социалните права. Казахте повече гъвкавост на работ... за работниците е необходима. За тази цел обаче е необходима по-голяма степен на защита. Какво точно имате предвид с това? Заявихте, че искате да засилите социалната конвергенция, социалното сближаване, какви са конкретните ви мерки. В тази връзка господин Юнкер е, обеща да се спазва принципа еднакво заплащане за еднакъв труд е, навсякъде. И тук парламентът с е, голямо мнозинство прие резолюция по работната програма, е, изиска такава резолюция по работната програма на комисията да бъдат дефинирани на европейско равнище съответните понятия. Дали комисията ще вземе предвид това също така споменахте новите форми на заетост в рамките на цифровизацията. В Германия има все по-голям брой на трети лица в тази сфера и резултатите показват, че е, имаме много голям брой лица, които ползват държавни субсидии за да осигуряват издръжката си за живот. Смята ли комисията да обърне внимание на този въпрос? Председателят, благодаря. Господин председател, аз ще се опитам да отговоря за една минута във връзка с стълба на социалните права ще се състои от две части. Ние виждаме нещо като основни права, базисни права. Това е основата на този стълб и държавите членки трябва да е, го гарантират като минимум. В тази връзка ще извършим проучване дали сега действащите правни норми са достатъчни дали те отговарят на актуалните предизвикателства или има пропуски и трябва да направим нови законодателни предложения. След това казахте е, нещо във връзка с е, нова дефиниция на понятието работник. Това е нещо, което е, за което не мога да обещая, че ще направим предложения, но поне започнахме да наблюдаваме какво е, се наблюдава е, във времената, в които действат компании като Uber и други и какво трябва да имаме предвид в бъдеще, за да могат всички лица, които трябва да се ползват от закрила, да я получат. Това е текущата ни работа, ще се върна на нея по-късно. Сега във връзка с конвергенцията, там където ние нямаме нямаме правомощия, но виждаме, че държавите членки се развиват все повече в е, различни посоки, се отдалечават. Там е, установяваме, че наистина това се отразява зле на економическия растеж, поради което искаме заедно с другите заинтересовани страни да оговорим общи цели и вече в една втора фаза бихме могли да преминем към препоръки, така както при младежката гаранция, за да могат да бъдат ползвани средства от съответни фондове и да осигурим по-голямо сближаване е, на базата на семестъра, така че да имаме по-голяма степен на конвергенция най-вече на място в посоката, в която желаем, чрез сътрудничество с всички партньори. След това равно заплащане за равен труд, това беше казано многократно от председателя на комисията, с радост го повтарям, 100% заставам за това изказване. Това е понятие, което най-вече се ползва при командироването на работници. Знаем обаче, че има и други правни норми, например по отношение на мъжете и жените. Там също има е, различия и е, ще трябва да се занимаем с тях. Но всъщност е, най-често това понятие се използва при командироване на работници. Е, мисля, че измина една минута, господин председател. Мисля, че на повечето въпроси успях да отговоря. Аз не използвах до край времето си, затова още един въпрос. Имаме все повече нови форми на заетост, например във връзка с цифровизацията. Имаме все по-голям брой самонаети лица, които се нуждаят от помощ за издръжка на живот. Комисията ще се занимае ли с този въпрос? Да. Съвсем накратко ще отговоря, че това е част от целия, от цялостния въпрос какво следва да се разбира под понятието работник, как се променят условията на пазара на труда и в економиката, дали дефинициите, които използваме в момента са подходящи за много хора. Да, обаче има сфери, в които тези дефиниции вече не могат да се използват. Понякога срещ тези дефиниции се пречи на желаното развитие и ще трябва да си зададем въпроса какво означава понятието работник по смисъла на трудовото право, какво означава само на ето лице и има, е, например, самонаети лица, които зависят от един единствен договор? Трябва ли да се ползват от закрила? Това са въпроси, които в момента проучваме и е, изискват много подробни проучвания във връзка с тенденциите в тази връзка. Но това са въпроси, с които се занимаваме в момента, за да видим дали можем да направим е, предложения. Председателят Уатар Найс. Oh. Sorry. Е, съжалявам, е, списъка ми очевидно не е, е безгрешен, да, така че вие имате думата, Мариан. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа комисаря за презентацията днес сутринта. Ще започна с така, хубави думи за инициативата за по-добро законодателство, за упростяване в смисъла на насърчаване на растежа и упростяване на законодателството, така че да се създават и повече работни места по този начин. Какво всъщност означава това? Как а, а, точно виждате а, упростяването като основа за създаване на повече а, растеж и повече работни места при предприятията? Надявам се, че а, това е в крайна сметка и целта, е, освен това, е, в този контекст, е, прегледа на директивата за командированите лица. Как точно всъщност смятате, че може да се промени тази директива? Това е изключително важно. Ако обаче не видим директивата за засилване на растежа и заетостта в по-голяма степен реализирана, едва ли ще можем да оценим истински и въздействието на всички инициативи по упростяване и подобряване на законодателството върху директивата за командироване. Освен това, как точно ще се отразят естествено всички тези промени в законодателството върху работата на едно работно място? Много се съмнявам, че ще бъде лесно. Напротив, това е много трудна задача. Има редица дела в английските съдилища във връзка с равните условия за равен труд на едно и също работно място. В този смисъл трябва да прегледаме действително и да преработим директивата за услугите. Ако кажете, че плащате абсолютно същото, което се плаща, да кажем, и в е, Унгария. Естествено, това би означавало дъмпинг, но ако пък кажете, да, добре, в Унгария ще трябва да се променят условията на заплащане, господин Орбан ще бъде много недоволен. Да, благодаря, госпожо Макентайн. Нещата продължават естествено, процесите току-що започнаха, ние продължаваме работата. Изключително важно и необходимо е да продължим. Ще се опитам да ви отговоря на английски по-нататък. Да, Опростяването на законодателството във връзка с равенството на половете е, във връзка с е, равните условия на труд и равното заплащане на е, е, лицата, които принадлежат е, към е, различните полове. Естествено е нещо много важно в центъра на вниманието ние. Ние би трябвало да насърчим този процес на практика в регионите и да се опитаме да намалим административните тежести и за предприятията в това отношение. Що се отнася до командироването на работници, да, това изключително важно е, естествено, да имаме предвид е, е, целият този период е, на изпълнение и опита, който сме събрали на практика, като ще свържим нещата естествено и с директивата за услугите и директивата за равенство между половете. Но до 2016 година всъщност имаме все още малко време, за да проследим и процесите на транспониране в националното законодателство. А, не можем естествено да а, решим нещата, а, докато а, все още не е започнало истинското прилагане на а, директивата за командироване. Така че след 2016 година ще имаме вече опит. А, а, от практиката на държавите членки, как точно се отнасят те към командированите работници, какво е тяхното третиране председателят е, на комисията. Именно е, това имаше предвид, казвайки е, равно заплащане за еднакъв труд на едно и също работно място. Това е целта. Търсим подходящата формула за реализация на този принцип. Естествено имаме е, редица национални законодателства в рамките на Европейския съюз. Имаме е, междувременно вече и съдебна практика в държавите членки, е, а и на европейско равнище, така че знаем каква е целта, която преследваме и какво точно искаме да постигнем. Що се отнася до ситуацията в държавите членки? Не, няма да се намесваме, естествено, в делата на държавите членки, но при всички положения, когато става дума за командировани работници, трябва да се спазват минималните стандарти за заплащане. А една голяма част от въпросите, естествено, са от компетенциите на държавите членки и зависят от начина по който нещата са решени в партньорство с социалните партньори. Рина Роня Кари има думата. Да, връщам се отново до директивата за командироване на работници. Е, въпросът ми е всъщност е, какви промени точно възнамерява да предприеме комисията. Съдът на Европейския съюз е, вече се е произнесъл в някои от делата с своите решения за това как точно би трябвало да се разглежда този принцип за еднакво заплащане е, на едно и също работно място за равен труд. Е, принципът в крайна сметка е залегнал и в е, сега действащата директива за коментироване на работниците и затова питам какво конкретно точно предвижда комисията при преработката на директивата. И един втори въпрос. Как комисията ще гарантира необходимото равновесие между социалното законодателство и социалната политика и правните аспекти във връзка с неговото прилагане. Вие сте координатор, така че Предполагам, че много добре знаете какво всъщност ще се съдържа в предложението за промяна на директивата за командираване на работници във връзка с създаването на по-голяма социална сигурност. Ние работим много усилено, подготвяме вече предложенията и се надяваме, че ще получим подкрепа е, в е, опит е, да намерим възможно най-добрата формула да свържем условията на труд с социалното законодателство и социалния стълб. Консултираме се естествено с социалните партньори. Това е обичайната практика при разработване на законодателни предложения. Що се отнася до промените в директивата за командироване, всъщност основният момент при планираните промени най-вероятно ще се отнася до периода времето на командироване. Това е един е, много важен елемент, който се отразява и на е, останалите аспекти, свързани с е, труда и условията на труд. А що се отнася до социалните права и как ние възнамеряваме да организираме тяхното прилагане в съответствие с договора за Европейския съюз. Да, естествено, ние се съобразяваме с правилата и с принципа на субсидиарност и ще засегнем в нашето предложение само тези сфери, в които Европейския съюз има правомощия съгласно член 153 е, от договора ще използваме естествено и метода на е, координиране на политиките. Така че това е, са основните моменти, които мога да посоча в момента. Ще се опитаме заедно с държавите членки да определим конкретни цели, да проверим тяхното постигане в рамките на а, а, прегледите, които извършваме периодично и а, м, така ще видим и какви са а, потребностите от промяна евентуално в а, законодателната основа. Костадинка Кунева е следващият оратор. А, обединена левица. Още не сте готова да вземете думата. Добре, тогава по изключение давам думата първо на представителя на зелените, колегата Станока. Много благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Обяснихте, че се готви пакет за мобилността, за да няма безработица и да няма злоупотреба с, с този вид процедура особено когато става дума за някой, който току-що се е пренесъл в друга държава членка, за да живее и работи там. Аз съм представител именно на такава държава, чието население емигрира масово през последните години и, за съжаление, е обект на дискриминационно отношение. Ние смятаме, че това е злоупотреба с европейското законодателство. Какво можем да направим, какво вие може да направите, за да подкрепите социалните права на тези европейски граждани, които желаят да упражняват правото си на труд вън от собствената си държава? Какво може да направите за запазване на техните социални права, които в момента са накърнени, защото няма достатъчен достъп до социални осигуровки. Eh, Много ви благодаря за въпроса. Най-напред да ви кажа, че Целта на пакета за мобилност, както и на всички останали инициативи, които ще го съпровождат, целта значи е да продължим да стимулираме мобилността, тъй като мобилността е изключително важна за нас, представлява стожер на вътрешния ни пазар, гарантира растеж, гарантира повече възможности на трудещите се да намерят работа в собствената си държава, а и навън. Не на последно място помага да намериш работа, която да отговаря на уменията, които предлагаш. Освен това, това този законодателен пакет представлява вторият стълб от нашата административна програма. Целта ни е да осигурим възможността на тези, които упражняват правото си на мобилност, да се възползват от всички гаранции за социална закрила. Особено имам предвид помощите в случай на безработица. Ако има нужда от промяна, тази промяна в законодателството следва да се извърши по начин, защото гражданите да не усетят в отрицателен смисъл този преход. Държавите по происход и по прием трябва да гарантират преносимостта на социалните права в смисъл такъв, че те трябва да бъдат зачетени в държавата, в която търсят работа. Затова целта е да създадем именно такъв механизъм за премостване на съществуващите в момента разлики между държавите по происход и държавите по прием. Трябва да премахнем съществуващите в момента черни дубки по пътя на преносимостта на социалните права в случай на мобилност. Благодаря. Кунева. Костанинка Кунева. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητέ κυρία Επίτροπε, στην ομιλία σα εδώ... Много благодаря, госпожо комисар. В вашето изказване подчертахте елементи, които не фигурират в работната програма на комисията за 2016 година. Нека да ви задам следните въпроси. Би ли било възможно, когато комисията уточнява какви мерки ще предприеме в отговор на очакванията, виждаме с неудоволствие, че социалните въпроси са след економическите. Знаем, че Европейският съюз е предимно общ пазар, но е и съюз на граждани. През последните години констатираме, че обществата с душът, така да се каже, няма възможност за европейските граждани да намерят реализация. От, не знаем дали можем да очакваме от вас мерки за повече трудова заетост. Правото на труд е основно социално право. Следователно, европейските граждани трябва да са в състояние в пълна степен да се възползват от правото на мобилност. Все още не знаем в какво ще се изразява промяната на директивата за мобилност, както и изменението на директивата за командироване на служители смятаме, че в някои сектори наистина има възможност да се създадат нови, да се разкрият нови работни места, но какви работни места? В Гърция, например, хората губят всичко. Губят работа, губят жилищата си, губят пенсиите си. Така че хубаво е да има инвестиции за разкриване на нови работни места, но в какъв контекст и с какви характеристики? Знам, че в началото на тази година бе изработен доклад от Европейската комисия именно по въпросите на трудовата заетост във въпроса вида е, работни места на европейските граждани преди кризата. Имаше промени и тези промени продължават и в днешно време, освен това се увеличават и задълбочават. Работните места, създадени в новият контекст, са времени и несигурни. Как ще се отрази това на социалният диалог и как ще се борим, за да не се отрази кризата пагубно върху работните места. Не мога да мисля григора Ти, Лексис. Аз съжалявам, господин председател, но имам увреждания и не мога да говоря по-бързо. Имам правото и аз да се изказвам и да използвам пълното време, което ми се предоставя. Комисията пред... признава, че са необходими дълбоки промени, дълбоки промени в економиката. Европейската комисия смята, че тази економическа философия всъщност ще ни позволи да увеличим или поне да изравним едни с други заплатите. Заплатите във всички държави членки. Искам да попитам как на практика ще се осъществи това. И освен това искам да знам как е, конкретно ще се организира съвместяването на личния с професионалния живот. Вместо да ни дадете конкретни отговори, ни говорите само за присъствието на жените в управителните бордове. Председателят епитропи. Кирия е той не е на μη ισορροπημένο схедио. В заключение, господин председател, искам да кажа следното. Госпожо комисар, смятате ли, че мерките, които предлагате, са достатъчни? за да могат да подобрят условията на работа на трудещите. Просто искам да припомня, казва председателя, че не трябва да отвоявате време за изказване. Ние сме се спряли на регламент от две минути и това се отнася и за моята политическа група. Извинете. Така, сега госпожа Тайсън. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да отговоря накратко. Първо, Госпожо Кунева, аз мисля, че ние сме на различни мнения по отношение на характера на програмата. Когато погледнете работната програма за 2016 година и я сравните с предходни програми, ще видите, че това е най-социалната програма, която имаме от години. В много отношения се предвижда социално измерение в програмата по много е, точки. И аз е, мисля, че целият колегиум застава за тази програма. Второ, аз съм убедена, че ни е необходим економически растеж, ако желаем работа работни места и то мога да кажа, че ние желаем добри работни места. Как можем да допренесем за това е, необходими са ни макроекономически политики, не само социални политики и политики за заето, също така ангажимент на всички заинтересовани страни, от фирмите, от е, синдикатите, цялото общество, също от страна на инвеститорите. И какво правим ние? Имаме Европейски фонд за инвестиции създадохме такъв фонд. 315 милиона евро, има и милиарда евро инвестиции в реалната економика. Това са средства от частната економика, които ще бъдат използвани. Освен това, в този инвестиционен пакет ние посочваме, че средата за бизнес, за създаване на работни места и развитие трябва да бъде взета предвид при нашите политики. И след това ще трябва да се погрижим това да стане част от политиката на заетост и социалната политика, да осигурим добро функциониране на пазара на труда, хората да могат да ползват шансовете си там и това означава те да имат нужната квалификация, трябва да се осигури добра функциониране на пазара на труда и закрила за хората. И последно, социалния диалог. Една от нашите първи инициативи от началото на мандата на новата комисия се изразява в насърчаване на социалния диалог. Става дума за европейски и международни социални партньори. Цял ден дискутирахме по темата как можем да организираме по-добре в бъдеще социалния диалог, като той получи отново ролята която а, наистина заслужава един социален диалог. Много ангажирано се работи по тази тема. Ние ще изпълним нашите обещания, ще а, включим социалните партньори в годишния растеж. Също така а, на социалните партньори в държавите членки ще дадем възможност да изразят позициите си и ние изискваме това съвсем активно, преди да бъдат представени докладите за отделните страни и препоръките за отделните страни. Мисля, че трябва да се запознаете по-точно програ... с програмата и да видите какво се е случило през последните години. Със сигурност ще стигнете до извода, че в сферата на социалните въпроси и заетостта наистина вниманието е голямо. Лауда Анджея. Благодаря, госпожа комисар. Благодаря ви много за това, че ни показахте как е, изглежда програмата. Година и половина след започване на дейността на комисията в новия и състав, е, в сферата на заедостта мога да кажа, че всичко е възможно, освен да се почива на стари лаври. Защото ние видяхме цифровите данни за заетостта. Е, те са, това са макроскопски данни, обаче нека да погледнем микроскопските данни, т.е. детайлите. И тук трябва да посочим, че нещата изглеждат съвсем различно. Когато се говори за 12 000 дългосрочни безработни, аз мисля, че не можем да повярваме, че бихме могли да е, изразим задоволство и да си отдъхнем. Европейската ситуация, най-вече в отделните държави, наистина буди загриженост, тя е алармираща. И това означава, че в сферата на заетостта трябва да се вземат повече мерки. Вие говорите за програма за оказване на подкрепа на дългосрочни безработни. Ние чухме, че тук ще се процедира по същия начин, като при проекта за младежка безработица. Е, сега, тук мога да изтъкна, че младежката гаранция се не отбеляза успех в много държави. В някои региони и държави наистина ситуацията е алармираща, как е, изобщо се процедира по отношение на борбата с безработицата. При дългосрочните безработни, може би, ще преживеем още едно събитие от типа на Титаник. Благодаря. Госпожо комисар, благодаря, господин председател, благодаря също за зададения въпрос, защото това наистина са големи проблеми и е, няма да чуете от мен нищо друго, освен това. Става дума за двата стълба, на базата на които работим. Вие казахте, че младежката гаранция не функционира. Ние обаче установяваме от данните, които имаме от нашите служби, че ангажиментите, които са поети от държавите членки във връзка с младежката гаранция, структурните промени, които те са извършили в тази връзка, започват да носят първите резултати. Установяваме, че младежката младежката безработица спада. Това е добре, но разбира се, тя все още е твърде висока. Какво ще предприемем в бъдеще? В края на годината ние ще изискаме от държавите членки да представят определени данни. Вие знаете, че те вече започват да ги събират и ще видим какво ще се случи с младежката гаранция, младежката заетост, също така как ще се използват средствата в тази сфера, държавите членки трябва да представят е, данни не само по въпроса дали са изразходвани средствата от този фонд, но и какви са конкретните резултати по отношение на младежката безработица в техните страни. Те такива данни ще съдържаме, ще събираме, извинете, и ще видим е, дали резултатите отговарят фактически на това, което искаме да постигнем като изменение в държавите членки. Дали всичко това е достатъчно и върви в правилната посока, дали трябва да направим повече. Сега мога да кажа, че чакаме данните, ще извършим оценка и на тази база вече ще трябва да установим е, дали имаме достатъчно аргументи да изискаме от бюджетния орган повече средства, за да разполагаме с тези средства по отношение на фонда за младежка безработица. Във всички случаи установяваме, че в почти всички държави членки половината от безработните са дългосрочни безработни, т.е. това са хора, които от повече от една година търсят активно е, работа и са на пазара на труда. Там, където безработицата е ниска, например Германия, установяваме, че около 50% от безработните са дългосрочни безработни. Обаче там процента на безработицата е по-малък. Е, въпреки това обаче за дългосрочните безработни проблемът е същия, като в другите страни, поради което ние бихме искали да постигнем резултати във всички страни и е, за това представихме нашите препоръки във връзка с е, дългосрочната безработица. Става дума за е, дейност на три стъпки, на три етапа. Първо, трябва всички дългосрочни безработни да бъдат регистрирани. Някои от нас е, смятат това за нормално, но но в други държави членки е, около 30% само от тях се регистрират. Второ, трябва да се погрижим всички дългосрочни безработни да имат е, лична атестация, лична оценка, за да се види какви конкретни проблеми имат. Не непременно става дума за подобряване на езиковите им познания. Може да има други проблеми, да речем с транспорта. Всеки отделен случай трябва да бъде подложен на оценка и винаги ще трябва да се е, установява ясно кои са правата и кои са задълженията. Трябва да имаме е, едини контакти точки за да е, улесним работата на тези хора. Всичко това вече сме го започнали и мисля, че има добри практики в държавите членки. Това предложение започна да бъде изпълнявано преди няколко месеца и мисля, че е, до края на декември е, държавите членки ще могат да ползват и средства от Европейския фонд за интеграция на безработница.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 Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар, за това, че дойдохте при нас. Аз съм наистина малко разочарован, че аз пак съм свидетел на поредното задоволство. И вие обаче имате напълно право, госпожо комисар. Това е добре за общия морал. Вие желаете да има равенство между всички. Вие желаете да е, има е, равенство между държавите членки, обаче трябва да установя, че е, това уеднаквяване е в посока надолу и броят на бедните не представя да расте, но въпросът не е в това. Комисията, между другото и госпожа Меркел, каза, че до 2017 година ще приеме между 2 и 3 милиона бежанци. И сега следващия въпрос е съвсем прост как и по какъв начин, с какви средства ще намерите работа на тези бежанци и как с какви средства вие искате да а, аранжирате а, социалните грижи за тези милиони мъже и жени, без това да бъде в ущърп на наци... гражданите на отделните държави членки. Госпожа комисар, давам ви думата. Благодаря, благодаря. Е, господине, за това. Ние видяхме, че бежанската криза още от самото начало е, започна да се развива като криза на тези мигрантски посоки, така че сега а, вече ще а, има среща на агенциите в а, Брюксел, за да се види как да се използват средствата и а, как а, да се осигури а, международна закрила на бежанците, които имат право на такава и ние като а, държави членки на Европейския съюз, как а, ще трябва да прилагаме е, правото, което орежда нашите морални и международни задължения. Е, това, което поисках от агенциите и от директорите на агенциите в държавите членки е те да видят какво може да се направи, как е, ако трябва да изменят програмите, е, е, да ни дадат е, предложения за изменения, да проявят гъвкавост, обаче това да не става в ущърп на местните граждани. Аз мисля, че всички държави членки могат да направят това. За останалото, господине, аз искам да заявя и да ви уверя, че е, нашата цел е, не е, е да имаме нивелиране на ниско ниво, ние искаме повече конвергентност и това се потвърждава от Международния валутен фонд от ОИСР. Потвърждава се от тях, че има много голяма разлика в нивото на бедност е, между различните държави и въобще разлика в доходите. Е, така че трябва да се осигури повече е, равни шансове, за да имаме повече растеж в полза на всички и това всъщност е нашата цел и това, което искаме, това е изразено експлицитно, може да го видите в нашата програма, че искаме да вървим към конвергенция на високо ниво, а не на ниско ниво. И, разбира се, имахме економическа и финансова криза и е, е, това вече е, ни води към една друга изходна точка. Даваме си сметка за това. Е, има економика, която е пълна реформа. И е, също така сме в ерата на глобализацията и можем да е, кажем, че става дума за една еволюция на хуманността защото ако няма хуманност, ние не бихме постигнали нашите цели. Трябва да се организираме така, както е в изгода на повечето хора и смятам, че това е нашата цел. Надявам се, че ще установите това, ако прочетете нашата програма. Благодаря. Председателят, благодаря. So, jetzt kommen wir zur offenen Debatte. И така, вече преминаваме към е, открит е, дебат. 16 е, заявки са поступили. Ще ми позволите, надявам се, да, да приключим с списъка за заявките, т.е. повече заявки, моля, не подавайте, няма да ги приемаме. И освен това предлагаме регламент от една минута е, за да е, можем е, все пак да се справим с времето и да предвидим и време за отговор от госпожа Тайсен. Ако не спазваме регламента, просто няма да можем да се справим. Thank you. I'm glad that Madam Commissioner благодаря, Марита Улскок работи. Благодаря, госпожа комисар, за това, че напомнихте принципа, изложен от господин Юнкер, който всъщност е насочен срещу социалния дъмпинг. Еднакво заплащане за еднакъв труд на едно и също работно място. Уверени сме, че социалният дъмпинг не е пътят за решаване на проблемите. Да, вярвам, че принципът на а, еднакво заплащане за еднакъв труд би трябвало да бъде а, съществена част от целият инструментариум, който използваме. Същевременно обаче в сферата на услугите в Европейския съюз а, забелязваме социален тъмбинг а, на много места и трябва да се постараем да променим нещата. Много се тревожа от случващото се в това отношение Европейския съюз може би трябва да помисли по тези въпроси. Аз ще добавя, че, би могъл да отвори пазара и за граждани на трети страни и това вече става. Как комисията смята да се пребори с социалния дъмпинг? Мога да ви уверя предварително, че моята група ще ви подкрепи в вашите усилия в това отношение. Оле Кристенсън е следващият оратор. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, благодаря ви за това, че сте тук с нас в нашата комисия днес и можем да говорим за редица въпроси, свързани включително и с здравословните условия на труд и защитата на здравето. Хубавам се, че целите ни е, във връзка с Европа 2020 се отдалечават от нас, но е, вие бихте искали чрез опростяване е, на законодателството да постигнете е, съответните цели, които сме си поставили, е, включително и по отношение на е, условията на труд и командированите работници и е, борбата с социалния дъмпинг. Амбициозни са целите, да, наистина. Как ще ги постигнете? Следващият оратор. Благодаря на госпожа Тайсън за това, че е днес тук сред нас, за да обсъдим въпросите. Има вече няколко предложения и инициативи на комисията. Имаме предвид обаче инициативата най-вече за трайната безработица, за отпуската по майчинство или по-скоро родителския отпуск след раждане на дете е, ще ви попитам, ако действително е, желаем да решим е, тежката криза, в която се намираме в момента, включително и Европейския съюз, не само други части на света, не трябва ли да помислим за това как да свържем социалното законодателство с социалните права и как да подобрим и опростим законодателството действително? Какви конкретни стъпки е, ще очертаете? И освен това, е, равнището на качество на чиракуването, на стажуването, е, начина по който ще подготвяме специалистите, как ще повдигнем всъщност именно това качество на стажуването и чиракуването. Мария Арена. Благодаря, госпожо комисар, за вашето присъствие. Искам да ви е, задам въпроса за социалното сближаване. В е, Европа за, за момента има много социална дивергенция, така че искам да ви натоваря с мисията, да пледирате пред Европейската комисия, ако е възможно, да премахнем от дефицита всички мерки, които са срещу въпросната дивергенция. След това говорите за новаторски подход към квалификациите. Вече започва конференцията КОП-21. Само, че не споменахте нищо за така наречените екологични зелени трудови места. Каква е програмата на комисията в този смисъл? На трето място. Сега съвместяването на личния и професионалния живот. Знаете, че ние искаме отдавна ревизия на директивата за майчинството. Тя е паркирана, така да се каже, заради програмата за по-добро законодателство, така наречена РЕФИТ. Какво се случва? И накрая, е, пакета за мобилност. Смесваме обаче мобилност с командироване. Командироването е само част от мобилността. Разбира се, че мобилността като такава е много важна. Само, че на днешно време фирмите всъщност използват директивата за командироване, за да кръшкат, ако позволите, и да не използват и да използват възможностите, които им дават директивата, за да лишат своите сътрудници от закрила. Благодаря, госпожо председател, казва следващата ораторка. Аз искам да... Госпожа Моран Шартие. Искам, госпожо комисар, да задам три въпроса. Първият е за квалификациите на работниците. Вие вече споменахте. Искам да попитам дали е възможна революция тук. Искам да попитам дали е възможно да работим за умения, а не за дипломи и квалификации. Целта е да еволюираме в нашите образователни и обучителни системи по посока развой, а не девалвация. Втората, вторият въпрос. Споменахте младежката гаранция. Разбира се, и аз съм на мнение, че не сме достатъчно бързи тук. Всички заедно се зарадвахме, когато ни представихте тази инициатива и особено възможността да се премине към 30% префинансиране. Само, че цифрите не са придружени от бързина на действието. Така че призовавам да натисне педала на гъста до максимум. И на трето място, по въпроса за отпуската по майчинство. Нека да сменим подхода тук и да го свържем с обучението на младите жени, и тяхното трудово възнаграждение, развитието на кариерата на жените, както и на бедността сред жените. Отпуската по майчинство е едно хоризонтално явление тук. Трябва да ви, за съжаление, трябва да правя забележка всеки път, когато се стигне до минутата, така че не ми се сърдете, регламента е важен. Данута има думата. Да, благодаря ви. Благодаря, госпожо Тайсен, за това, че сте е, тук за среща с нашата комисия. Диалогът е много важен. Социалните партньори, постоянният и устойчивият диалог с социалните партньори е изключително важен елемент. Той бе в основата и на изработването на директивата за командираване на работници, но о, партньорството, социалния диалог, диалогът с работниците и с техните представителства, ето това е ключът към успеха. Как бихме могли обаче да накараме и работодателите да участват по-активно, защото за сега всъщност активната страна обикновено са работниците и синдикатите освен това, средствата, които са в Европейския социален фонд, те всъщност би трябвало да се насочат и към бизнеса, към економиката и към образованието. Защото именно бизнеса, предприятията създават работните места, а обучението и образованието всъщност е част от възможността за работа. Свен Уилсън, госпожо комисар, миналата седмица имаше зелена седмица и аз бях в Саксония, в моя избирателен район. Вие говорихте за ниска безработица в Германия на фона на безработицата в други страни. Е, трябва да кажа, че тя е ниска, действително, най-вече в, в определени региони, включително и в моята страна има различия между регионите. Бежанците, е, за които говорим в момента е, и за начина по който ще ги интегрираме, включително и в е, пазара на труда, създават проблеми. Много малка част от бежанците, за съжаление, противно на очакванията, се окажат квалифицирани работници. Необходими са мерки за обучение и образование на тези хора. Следващият оратор. Благодаря Госпожа комисар, е, е, чудесно е, се справихте с възможностите за промяна на законодателството, упростяване и подобряване, най-вече по отношение на директивите, свързани с услугите, с майчеството, с родителския отпуск, но много важна е и директивата за командироване на работниците. И сега се връщам и към въпросите, които зададе моята колежка Макинтайер. Как точно ще свързим социалните права с правата на труд? Създаването на работни места естествено е свързано и с съответните економически и финансови условия. Как точно ще гарантирате всъщност повече заетост. Заетостта в е, е, Испания и в Гърция не е толкова висока, колкото на други места. Безработицата там е изключително висока. Как точно ще се справите с е, този проблем и с младежката гаранция, която очевидно не се справя добре в момента? Социалната криза в Европа не е отминала. Хубаво е, че имаме силен комисар, който отговаря за социалната програма и социалната политика. Аз е, очаквам с интерес е, това, което ще се случи по отношение на директивата за командироване. Естествено, че когато говорим за преглед и е, промени, е много важно какъв ще е подходът, по който ще се извършат тези промени. Е, нека да посоча, че е, трябва да се изключи изцяло дискриминацията на пазара на труда. Е, е, еднакъв труд, еднакво заплащане, да, е, е, това е много важен принцип и същевременно не бива да има и дискриминация по отношение на социалната сигурност. Нещо, от което аз лично много се страхувам. Естествено, всички стълбове и стълба на социалните права включително са много важни, но когато говорим за конвергенция, не трябва ли да си дадем сметка, че става дума по-скоро за дивергенция? И не трябва ли в момента някакси да преименоваме малко нещата, да сменим и терминологията и да помислим за е, обединяването, може би, в един и същи стълб? Какво според вас трябва да направим, за да свършим наистина ефективно нещата? Много благодаря, госпожо председател. Благодаря за вашето присъствие, госпожо комисар. Вече много въпроси ви се зададоха. Аз искам да изразя съгласие с вашата гледна точка за това, че е необходима нова стратегия за нови умения. Това е от първостепенна важност, особено що се отнася до цифровата или компютърна грамотност, която сме се поставили за цел да развием. Когато говорим за новаторство в обучението, това означава новаторски подход и към квалификациите и дипломите. Днес в Европейският съюз има граждани, наши съграждани, които са изправени танталови мъки едва ли не, когато трябва да приравнят дипломата си от една държава членка към друга. И това всъщност много затруднява мобилността в Европейския съюз. Как бихме могли да ускорим този процес? не само в европейс, на европейско равнище, а и на равнище на държавите членки, за да могат те да признават дипломите си по-бързо. Е, Мария Жуал Родригес. Уважаема госпожо комисар, програмата ви е добра, амбициозна. Естествено, много важно е доброто сътрудничество с Европейския парламент. Моят въпрос се отнася до конвергенцията. Как смятате да се възползвате от следващия европейски семестър, за да насърчите конвергенцията. От една страна трябва да имаме предвид целите, естествено, тъй като все още съществуват различия между държавите в социално отношение и социално неравенство в държавите. Освен това, как точно ще повишим качеството на обучението, на квалификацията и как ще осигурим съответната финансова помощ ние трябва да продължим с усилията и да се възползваме от гъвкавостта в пакта за стабилност и растеж. Но това естествено предполага наличието на подходящи адекватни финансови средства. Следващият оратор. Госпожо комисар, Комисията по заетостта би искала да се пребори с бедността и да се бори по-ефективно най-вече срещу бедността сред децата. Не смятате ли, че трябва да поемем инициативата и за детска гаранция, не само младежка гаранция? Така че да отстраним бедността сред децата, да осигурим достъп на всички деца до здравеопазване, до обучение, до образование. За сега се въртим като че ли в дяволски кръг и не можем да излезем от него. Необходима е една такава гаранция. Комисията би трябвало да поеме инициативата и да, освен това, да реформираме, да ревизираме стратегията Европа 2020. Да насочим фокуса не само към населението като цяло и заето си растеж, не само към решаване на младежките на младежката безработица, но и детските проблеми, проблемите на децата, защото много деца живеят под прага на бедността. Трябва да прекратим това. И още нещо. Комисията обяви че смята да а, внесе предложение за директива а, относно лицата, полагащи грижи за членове на семействата. Какво а, направихте до сега? А... Благодаря, госпожо комисар, на лоялната конкуренция днес разклаща доверието в Европа. Вие споменахте директивата за командироване на работниците и преобразователната практика на Европейския съд, която много често не е в полза на работниците. Аз мисля, че ще трябва да видим какво е правното основание за тази директива, дали се свързва с член 353, за да могат да бъдат допълвани дейностите на държавите в социалната сфера, по-скоро към членовете, които са свързани с свободния пазар. Не трябва ли днес да сменим правното основание? основание за директивата, за да можем да постигнем допълване към сега действащото законодателство, което се практикува от съдилищата. Томас Ман. Благодаря, господин председател. Някои колеги е, се изразиха твърде неясно по отношение на работата на комисията. Аз виждам нещата по друг начин. Наистина много неща бяха направени. Имам предвид и работната програма и съвсем ясно се вижда, че комисията не отвръща поглед от тези теми. Хората се отвръщат от европейската идея, защото държавите членки не са склонни към солидарност. Това се вижда в, по въпроса с бежанците. И сега, що се отнася до младежката гаранция? Добре работихме по нея, но първоначално държавите членки е, бяха против. Мисля, че доклада на Моран Шантие беше добър пример в е, насока, в положителна насока. Да, регистрация, е, лични консултации, права и задължения, но не трябва ли да обобщим нещата, че трябва да се погрижим за дългосрочните безработни, които въобще не се регистрират в много държави членки на Европейския съюз. Трябва да имаме специално понятие, специална марка ли, за да можем да говорим за неща, които вече се дискутират е, от много време в много сфери. Е, Шавиар Лапас. Много благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа комисаря за нейното присъствие. Имам два въпроса. Първата е свързана с социалната неравнопоставеност, така нареченият социален стълб. Всички сме наясно, че това подрива нашата економика, търсенето, предлагането, а изобщо целият европейски проект. Затова атакуваме тези, тези язви, като например безработицата, бедност, младежката безработица, детската бедност. Казахме вече, че това е всъщност бомба с часовников механизъм за целият мит, с, с който живеем. Има една трета от децата в Европейския, една трета от децата в Европейския съюз всъщност живеят под прага на бедността. Следователно можем да използваме въпросният европейски семестър, за да координираме тези социални цели с економическия. Това първо. И второ, бих искал да попитам съвсем набързо как можем да повишим нашата конкурентоспособност чрез образование и обучение. Съгласен съм с казаното, но искам да подчертая, че сякаш работим точно в противната посока. Уж сме за конкурентност, но в крайна сметка работим точно в обратната посока и това особено в еврозоната. Благодаря. Благодаря. Ане Герик е последен оратор. Да, наистина, госпожо комисар, когато става дума за родители, става дума за отпуск за родители или е, отпуска по майчинство. Това се превежда на немски язик. 7 дена в седмицата работят и 365 дни в годината със сигурност без отпуска. Е, също така бедността за децата. Бедността за децата е всъщност бедност на родителите. Ние трябва да, е, да дискутираме отново защитата на бременните и бащите. Спомням си първите ми дни в Европейския парламент в Комисията по социални въпроси. Какво направиха консерваторите? Директивата за майчинския отпуск. Те бяха против нея. Колегите отляво ние всъщност искахме да включим всичко в директивата. Не ставаше дума за практическа защита ролята на кармачките и майките. Тук става дума за идеологии, за сблъсък на идеологии. Съветът отхвърли след това. Е, като е, депутат от партията за защита на семейството в началото на мандата още казах, хора, наистина необходима ни е, е функционираща защита на майчинството в Европа, поради което тази директива трябва да се преработи основно. Аз мисля, че имам право. Пейгеп, пейгеп. Е, правилно равно заплащане за равен труд навсякъде. Ние имаме е, действащи разпоредби. Е, също така, средства за отглеждане на деца, минимално право, също така детски градини, детски ясли, всичко това трябва да бъде гарантирано за нашите майки, бащи и семейства. Благодаря. Председателя, това беше кръгът с въпроси. Госпожа комисар, наистина сега не ви завиждам, че трябва да отговорите за 15 минути на всички тези въпроси. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да се справя с времевите ограничения. Благодаря. По повод сега социалният дъмпинг. С него започвам. Най-важният въпрос, който чух всъщност, според мен, е как можем да се преборим с този социален дъмпик. Не можем да штрактем с пръсти и да го разрешим само с един единствен законодателен акт. Това е въпрос на общи хоризонтални политики, които да гарантират минималните права, които да са достояние на всички. Следователно и държавите членки трябва да спазват основните пунктове на така разписаната стратегия. Смятам, че е възможно да се координираме в този трансграничен подход. Именно този трансграничен хоризонтален подход е застъпен и в е, пакета за мобилност. Благодаря ви, господин Кристерсен, за това, че споменахте канцерогенните вещества и мутагенните вещества, които трябва да бъдат допълнени към нашите списъци с цел за обогатяване и допълване на пакета за охрана и безопасност на труда. Разбира се, че няма да занемарим този въпрос. Ще се занимаем с него колкото се може по-бързо. По повод за дългосрочната трайна безработица, нашият подход тук е по-скоро индикативен. Показваме на къде трябва да се върви. Съгласна съм с това, че е необходимо законодателство в тази област, но за съжаление реалният живот не е такъв. Трябва да се справяме с положението на европейско, национално и регионално равнище с съществуващите вече инструменти. Колкото са по-дълго време безработни хората, толкова по-се деквалифицират, дисквалифицират и трудно си намират работа. Следователно, целта е да работим по този въпрос като възможност за изкореняване на социалното изключване бихме могли да подкрепяме е, именно тези хора, които са от дълго време в безработица, преимуществено, за да могат да си намерят работа. Има механизми и ги използваме. По-нататъка по въпроса за съвместяването на личният и професионален живот има вече подготвящо се законодателство. Надяваме се на подкрепа от е, ваша страна, особено когато дойде време да се внедрява на практика през 2008 година. Още започнахме работа и още тогава стана ясно, че ако няма политическа воля за изпълнение на създадено от законодателството, тогава трябва да се промени подхода. Същото се получи и с директивата за отпуска по майчинство. Следователно трябва да ни послужи всичко това за урок за това как да работим, когато създаваме права за определен вид колектив, като например жените излезли в отпуска по майчество или мъжете ползващи отпуск по бащество. Това трябва следователно по-нататък да се разшири и за гледачите и помощниците, които се грижат за болни или възрастни хора. Въпросният пакет, с други думи, трябва да се разшири и да включи отправни точки за диференциране на тези различни колективи. По повод за стажовете и чиракуването, ръкуването, Програмата за развитие на професионални умения са, както вече ви казах в встъпителните си бележки, от изключителна важност в нашата програма. Ще работим и по въпроса за дипломите и тяхното признаване. Целта е да е... има гаранция за признаване на квалификациите и за това дипломите да бъдат издавани по един възможно най-омологиран, приравнен и прозрачен начин още от самото начало. Работим и по подобряване на съществуващите механизми за стажуване и чиракуване. Грижим се да има достатъчно места за стажанти и чираци и ще продължим да работим в същата посока. Целта е да създадем рамка на обмен на положителния опит от една държава членка към друга. И разбира се, имаме и просветителска работа, която да довършим, тъй като не всички държави членки е, са в течение на тази е, програма. Госпожо Арена, споменахте зелените места. И наистина аз тях ги пропуснах. Споменах е, работните места в цифровата економика, но разбира се, работните места в зелената или така наречена еколого-целесообразна економика също присъстват в нашата административна програма. Както виждате, всичко е въпрос не само на законодателни предложения, а на анализ на нуждите, за да стане ясно точно какъв инструмент трябва да създадем, за да се справим с точно определен конкретен проблем. Особено съм доволна от вашата подкрепа за директивата за командироване. Целта е споделяна от всички а именно, че държавата по происход и държавата по прием трябва да работят в координация. Неодавна бях на едни е, на едно мероприятие в Краков, в Полша, именно по въпросите на признаване на дипломи. Разбира се, въпросната директива не е идеална и следва да бъде преразгледана за подо, евентуално подобрение. Става дума за директивата за командироване. Целта е да се привлекат за участие работодателите не само в директивата за командироване, изобщо в целият социален пакет работодателите, всички социални партньори имат право на глас като представители на участващ в целият процес колектив. Само така мерките, които предприемем, ще бъдат добре премислени. По повод на обучението, образованието и придобиването на професионални умения, и тук има още какво да се направи и не на последно място с участието на социалните партньори и работодателите. Образованието и обучението, които предлагаме, трябва да бъдат съобразени с изискванията на деловите среди. Следователно, именно с тези делови среди трябва да поддържаме непрекъснат контакт и диалог. По повод сега на прилива емигранти, на който сме свидетели напоследък. Европейският социален фонд предостави средства, които могат да бъдат усвоени за обучение на тези миграционни потоци, за да се влеят по-бързо и ефикасно в трудовият пазар. Разбира се, въпросните средства продължават да се освояват и за програми по интегриране на вече установени тук работници от трети държави. Както Елизабет Моран Шартия посочи, сме доказали, че можем да сме бързи и ефикасни особено при повишаване на нивата на префинансиране и следователно можем тази си експедитивност и ефикасност да я пренесем и в други области. Защо има толкова много безработица в Испания и в Гърция? Това е въпрос, който можем да обсъждаме тук от зори до мрак. Важното обаче е да видим какви са възможностите за изход. Не е само кризата и мерките за затягане на коланите, единствените виновници за високото ниво безработица. Особено някои сектори от економиката пострадаха Следва и ние си извадихме полуки от тази конкретика. Следователно, макроекономическите дисбаланси в бъдеще ще бъдат обект на по-компетентно управление от наша страна. Социалният е, стълб, така наречените социални права. По този по, по този път ще стигнем по, до изравняване по най-високият възможен знаменател, а не по най-низкия. Има вече примери за такива успешни практики в държави от еврозоната, особено когато всички гребат в една и съща посока. Което сега остава да работим повече в е, е, областта на социалното и економическо развитие, където действието на държавите членки трябва да бъде съвместно и еднопосочно. Може би по, във втората фаза трябва да си поставим законно, законово обвързващи мерки, за да гарантираме бързо изпълнение на тези поставени цели. Вече имаме примери за действие гарантирано действие при такъв подход, така че може и тук да въведем задължително изпълними цели за всички 28 държави членки. Това ще помогне за сцеплението на единният вътрешни пазар и ще гарантира в крайна сметка постигането на социалните цели. И накрая въпросът, който ми зададоха за признаване на дипломи и други свидетелства за придобита квалификация. Ясно е, че има още какво да се направи. Това не е само европейска грижа всъщност. Затова нашата програма предвижда стимулиране на този процес за по-бързо и ефикасно признаване на дипломи. Разбира се, това най-напред означава разбиране на това, на този вид и цикъл обучение, за който е издадена конкретната диплома. Това ще бъде на, не на последно място от голяма важност и помощ на работодателя, който няма работа, въпросният е, служител. Госпожо е, Родригеш, когато споменахте конвергенцията на социалният стълб с всички останали програми от европейският семестър, отговорът ми е от твърдителен. Още сме в началото на тази програма, за да тръгнем по посока на това интегриране, за което вие говорите, най-напред трябва да определим конкретни бенчмаркови стойности, по които да се изравняваме. Тази е, разбира се, крайната цел. Вървим по посока на нея за обучението, за уменията, за работните, минималната работна заплата, както и за отпуската по майчинство, родителският отпуск и отпуска на гледачите за гледачество или помощничество. Всички тези елементи са засегнати вече в петия доклад за състоянието на економическия и паричен съюз. Когато погледнем обаче през данъчната призма на всички тези въпроси, нещата стоят по друг начин, но сега няма да взимам отношение по този въпрос. Въпросът за детската бедност бе повдигнат е, неколкократно. Една от главните цели на проекта Европа на програмата Европа 2020 е именно преодоляване на това явление. Все още има 6 милиона души над под прага на бедността, но в общи линии по общата посока е положителна. Радвам се, че продължаваме и ще продължаваме да работим за разрешаването, за изкореняването на този проблем. Когато става дума за конкретна случай на бедност сред децата, най-напред трябва да се погрижим за това те да получат достатъчно обучение и качествено образование, защото именно това ще им помогне да излязат от състоянието си на бедност в бъдеще. Особено имам предвид децата, които живеят в семейства с един родител или в каквито да било други рискови условия. Подчертавам го, защото именно в такива случаи има повече риск от изпадане в бедност. По повод сега на въпроса, който ми се зададе за директивата за командироване, аз не знам дали има нужда всъщност от промяна на тази директива преди да се получи аргументирано становище от страна на правните служби. Преди да преминем към каквато и да било промяна на директивата, ще осигурим най-напред подплатено становище от правните служби. Благодаря на колегата Томас Ман за неговите въпроси и коментари. Целта е, както и самия той каза, повече социално сближаване, което е гаранция за економически ръст. И накрая въпросът на господин Лопес за това как можем да е, съвместим тези социални цели с економическата координация. Да, искам да ви кажа, че ние работим по изработването на конкретни индекси за измерване на социалното измерение в общият глобален економически контекст. Има социални индикатори, които са свързани с измерване на безработица и трудови места и те са включени в процедурата за економическа ефикасност. Целта, разбира се, напър... винаги е да измерваме социалният ефект от економическите мерки, които, нашите де... които въвеждаме. По въпросът за закрилата на родителите, имам предвид родителския отпуск, разбира се, Целта е да започнем на чисто по проекта за съвместяване на професионалния и личния живот и да окажем подкрепа на младите жени и майки. Не на последно място трябва да подчертаем ролята на мъжете в тази сфера. Именно чрез тяхното участие ще гарантираме зелена светлина на целият проект. И това се отнася, разбира се, и за гледачите и помощниците на други нуждаещи се от постоянна грижа лица с тези мерки са в тази област ще противостоим и на бедността. Благодаря, госпожо комисар. Вие отново установихте, че нашата комисия иска да научава все повече неща от комисията, отколкото комисията е готова да предостави или е в състояние да предостави. Това обаче е, е природата на нашата комисия. Това е нашата същност и ще я поддържаме. Аз мисля, че като комисия ние винаги искаме малко повече от комисията, искаме повече неща от нея, но това е характерно за сътрудничество на парламентарно ниво. Позволете ми накрая да направя един коментар. В началото вие посочихте данни за растеж на работните места. Разбира се, всичко това е радостно, обаче горчивата капка при тези работни места е, че съгласно всички цифри цифрови данни става дума за много лоши е, условия на труд. Условия на труд, е, които по правило е, не дават възможност за самостоятелна изразка за живот. По мое дълбоко убеждение това не е истинско решение на проблема, защото ще трябва да се приемат социални трансфери, което пък вече товари системите на осигуряване или бюджетите на съответните страни. Това не може да бъде трайно решение и мисля, че това трябва да имаме пред предвид, е, когато говорим за създаване на трайна заетост. Тоест е, всички три е, участващи страни, комисията, съвета и парламента трябва да имат предвид това. Благодаря ви сърдечно за вашето участие тук и ние ще продължим да присъстваме в вашия работен календар. Good. So, така, нямаме време за почивка, защото вече пресрочихме времето отдадено за тази дискусия с госпожа комисаря. Сега преминаваме към доклад относно прилагането на директива 2010-18 за прилагане на ревизираното рамково споразумение за родителски отпуск и така нататък. Сега, много ви моля, водете разговорите си навън, за да можем да продължим нашата работа. Днес ние сме предвидили обмен с експерти. Докладчик е Мария Арена. Искам да поздравя най-сърдечно професор Мария Доросарио Палма Рамарайо като експерт. Също така приветствам доктор Хорхе Хаприт, госпожа Глория Милс, и също госпожа Антия Герштайн. Тези четирима експерти са поканени от нас в парламента, за да ги чуем, да им зададем въпроси. Госпожа Мария Доросарио Палма Драмарио за, и за другият експерт са отделени 10 минути за презентация. Моля, вие седите зад мен, което е малко необичайно. Моля, давам ви думата. Добро утро, благодаря, господин председател. Е, подготвила съм е, презентация с е, слайдове. Надявам се, че всеки момент ще се появи слайд. Съжалявам за забавянето. Yes, I have. should be there. Да, би трябвало да се появи нещо на екрана. Кой всъщност, пита председателя, отговаря за техниката в залата? А, ето. Не, не, не този слайд имах предвид, моля. А, всъщност сега виждаме, че не виждаме това, което трябва да видим. Нали така? Че нищо ли виждаме? Може би. Е все пак ще трябва да поизчакаме маличко, докато се подготви презентацията. Добре, ще започна без слайдовете. Благодаря ви за поканата и за възможността да поговорим за прилагането на директивата от 2010, на директива 18 от 2010 на ЕСА. Докладът е подготвен от е, експерти. Е, в областта на равенството на половете и е, работата приключи през февруари 2015 година. Е, всъщност в центъра на вниманието е, е прилагането на директивата. Това е всъщност темата на доклада и е, как точно се прилага директивата по отношение на хармонизирания подход за отпуск по майчинство и родителски отпуск. На много проучвания, много анализи предшестваха подготвянето на и публикуването на доклада. Е, работихме е, в рамките на мрежата за равенство на половете, е, където са представени голям брой национални експерти от различни европейски държави. Докладът дава преглед във връзка с аспектите на отпуска по майчество и родителски отпуск. Много важно е, за да се разбере е, добре прилагането на е, директива 18 от 2010. Налагат се следните заключения – всички е, държави, включени в изследванията и в доклада, е, са на път да приложат точно директивата и желаят да спазят правилата. Съществуват различни е, схеми в е, националните държави е, във връзка с отпуска по мечество и родителския отпуск, съгласно директивата. И по тази причина не всички елементи на директивата е, е, се прилагат във всички държави, тъй като е, националното законодателство се променя, докато бъде приведено в съответствие постепенно в държавите членки се използват различни е, мерки за е, прилагане на директивата. Е, Транспонирането е, е задължение на всички държави членки, но а, съществува и свободно пространство за действие, а, е, така че гъвкаво може да се подходи към начина по който ще се приложи директивата за а, е, отпуска по майчество и родителския отпуск А, е, и а, ще се гарантира съчетаването на трудовия, професионалния живот и семейния живот. В някои държави членки всъщност родителския отпуск, отпуска по майчинство се разглежда в тясна връзка с съчетаването на трудовия живот и семейния живот. а В други държави подходът е диференциран. Тоест, връзката не е толкова тясна, макар че тя съществува. И в крайна сметка това е и крайната цел на законодателството във връзка с родителския отпуск на европейско равнище. как е, всъщност е, държавите членки е, решават проблемите. Всъщност трябва да разгледаме съотношението между родителския отпуск и другите видове отпуск по семейни въпроси. Отпуска по майчинство, родителски отпуск отпуск по семейни причини в някои от държавите членки се говори е, за отпуск по майчинство. В други е, държави всъщност става дума за освобождаване, така да се каже, от е, трудова дейност. Е, е, като е, в някои е, държави се говори и за отпуск за отглеждане на дете, което всъщност се включва в европейското понятие родителски отпуск. Е, срокът, е, периода на отпуска е 4 е месеца. В някои държави членки родителският отпуск е ограничен до 4 месеца, в други има, макар и дребни разновидности, всъщност официалният срок, официалната продължителност на отпуската и е, Официалният родителски отпуск е, са е, така, ключовите понятия в една голяма част от държавите членки. Дали става дума за заплащане на този отпуск и периода, в който се предполага, че след раждане родителите се грижат за детето. Това е, е, е така, различният момент в практиката на държавите членки, периода на заплащане на отпуска да кажем, а, а, освен това, а, принципа за а, непрехвърляемост а, или а, случаите, в които а, част от отпуска може да бъде преотстъпен, да кажем, на а, другия родител. А, е, в голяма част от държавите най-много един месец може да бъде прехвърлен. Е, това е част всъщност от е, принципа за непрехвърляемост и е в сферата на свободното така, прилагане на директивата в определени рамки по осмотрение на националния законодател Повечето е, държави членки е, предвиждат е, забрана за е, уволнение, за е, съкръщаване е, по време на е, родителския отпуск. Е, в почти всички държави членки има една такава защита. Това, което е различно, е, е отново заплащането във връзка с социалната сигурност. Именно тези суми, които се изплащат във връзка с гарантирането на социалната сигурност, зависи и от заплатата и от трудовото възнаграждение, но също и до голяма степен и от решенията на работодателя. А същевременно едни такива социални плащания не се предвиждат в други държави членки. Тук европейският законодател е дал известна свобода на държавите членки. Но мерките, по които се прилагат правилата за родителския отпуск. Е, конкретните стъпки са от правомощите на държавите членки, докато принципът трябва да бъде спазен. Така че е, в държавите членки е, на практика е, по различен начин се подхожда, например, и е, при решаване на проблемите на осиновителите, на родителите, които осиновяват дете. В, единствено в четири държави членки се прилагат абсолютно същите правила, както и към другите родители по отношение на осиновителите прилагането на практика на а, правилата за а, родителския отпуск а, е предмет на доклада. Това е всъщност основния въпрос. И а, ние си зададохме всъщност а, а, два въпроса. А, дали е, родителския е, отпуск е, всъщност е споделен между двамата родители и на практика как точно е, изглежда съотношението между родителският отпуск и другите отпуски по семейни причини. Да, е, всъщност е, на първия въпрос можем да отговорим, че принципите са същите и начина по който се прилагат различните видове правила за различни отпуски са едни и същи. А, във втория случай трябва да кажем, че нещата са малко по-различни. Има известно диференциране на национално равнище в съотношението между различните видове отпуски по отношение на бащата спрямо бащата в семейството е доста по-различно в различните държави членки. Да. Е, законодателят на европейско равнище е предвидил най-малко един месец от родителския отпуск да бъде е, е, да подлежи на прехвърляне на бащата, но все пак диференциацията между държавите членки е, се очертава съвсем ясно. И така, отпуска по майчество и родителският отпуск са предмет на различни директиви е, е, на европейско равнище. Е, обхватът на тези директиви е различен. При отпуска по майчество всъщност субекта е жената, при майката, при родителския отпуск и мъжът и жената. И същевременно родителският отпуск стои все пак по-близо и е в по-тясна връзка с другите форми на а, официален отпуск по семейни причини, отколкото отпуска по майчинство. Също времено съществува една много тясна връзка между двата вида а, отпуск. А, те в крайна сметка са предназначени най-вече за отглеждането а, и грижите за а, децата. А, като трябва да отбележим, че при директивата за майчинство акцента пада върху жената. Тя е единственият субект, който се ползва от отпуск по майчинство, докато при родителският отпуск. Става дума за споделена отговорност и споделени права в някаква определена мярка и съотношение. Така че директивата за родителския отпуск е по-близо до равенството на половете, такова каквото го разбираме в момента, и по-далеч от дискриминацията на половете, която все още се наблюдава в някои случаи. Е, предложението е, в резултат на всички анализи, което можем да направим, е равенството на половете е, да бъде в основата на бъдещото развитие на европейското законодателство в тази област, като по този начин ще се предложи един много по-балансиран е, подход към е, проблемите. Ще бъде много по-кохерентен е, този подход, ще бъде много по-ясно ориентиран към решаването на проблемите и ще бъде на практика и много по-кохерентен лесно приложим на практика, когато говорим за родителския подход. Благодаря ви, госпожо професор. Няма да правим междинни така, коментари. Давам думата веднага на следващият експерт, господин Кабрита. Благодаря ви, е, господин председател. Е, и аз им подготвил е, презентация от името на Европейската асоциация за условията на труд със седалище в Дъблин. Как точно изглеждат нещата по отношение на родителския отпуск и отпуска по майчество в Европа? Провели сме редица изследвания и на базата на тези изследвания бих могъл да ви запозная с заключенията, които можем да направим. Е, разгледахме първо е, най-важните дефиниции в това отношение. Как е, точно трябва да разглеждаме отпуска като начало, като край, как е, можем да постигнем едно по-добро съчетаване на професионален и семейен живот, е, как е, бихме могли да постигнем и едно по-ясно прилагане на правилата за родителския отпуск по отношение на семействата, които осиновяват деца. Много важни са и насоките във връзка с Европа 2020 и стратегията Европа 2020 във връзка с общата политика по отношение на равенство на половете. Директива 2006 година би трябвало да насърчи държавите членки и компетентните органи да работят в тясно сътрудничество с социалните партньори. Ролята на социалните партньори е, бе спомената на няколко пъти е, преди обед. Тук по време на дебатите изключително е, важно е значението на социалните партньори и по отношение на социалната политика и е, конкретно е, отпуските за майчество и родителският отпуск. Нашата мрежа разполага с е, данни от националните държави в Европа. Данните, събрани в базата данни, не са е, разпространени е, и достъпни за широката публика, но е, независимо от това, че се опитваме да променим нещата в това отношение и се опитваме да разширим, така да се каже, познаваемостта на тези данни, за да променим положението, до този момент не можем да кажем, че сме постигнали голям успех. Сравнително рядко се използва родителския отпуск от бащите. Родителският отпуск в повечето държави е, може да бъде е, предоставен е, и на бащата в сегмента, който законодателят на европейско равнище е разрешил, но след раждането на детето е, естествено, става дума за преценка на родителите, кой от двамата е по-подходящо да остане у дома, за да се погрижи в първите месеци след раждането. От в повечето държави членки е, периодът, е, в който майката може да остане от дома за гледане на дете е много по-дълъг, отколкото 4 е, месеца, за които се предвижда заплащане задължително. Е, веднага след раждането, но е, е, обикновено, когато става дума за оставане на родител за по-дълъг период от време, т.е. неплатен отпуск, неплатения родителски отпуск, тогава майката остава от дома, а не бащата. Ето в това отношение действително забелязваме разлика между половете. Което осложнява нещата е, и е, по отношение на децата, но и по отношение на цялата семейна обстановка, тъй като в семейството има само един е, човек, който всъщност печели пари и осигурява дохода. Може би това до голяма степен зависи и от е, факта, че мъжете работят на пълно работно време е, в повечето случаи, е, докато при жените има и повече представители на работници на непълно работно време, а освен това и те по-често се възползват от възможността за намалено работно време при ползване на правата си след раждане. Социалните задължения играят също много съществена роля в рамките на нашите изследвания. Е, жените е, са склонни е, да организират личния си живот най-вече във връзка с семейството, докато при мъжете, като че ли склонността за организиране на личния живот повече около работата и около професионалната дейност преобладава. Така че и това е едно от обясненията, защо майките най-вече се възползват изцяло от възможностите които се предлагат в рамките на родителския отпуск. Няма а, а, родителски отпуск в три от държавите, за, а, за които говорихме. И освен това, ако изобщо има родителски отпуск, това не е платен. В Швеция, в Нидерландия, да кажем, е предвидено в законодателството. Е, някаква форма на е, родителски отпуск, но е, не задължителна за работодателя. Така че в този случай очевидно все още би трябвало да се би трябвало да се насърчи законодателя да предвиди съответните разпоредби в националното законодателство, които да насърчат е, родителския отпуск и е, е, възможността бащата да се възползва от този родителски отпуск след раждане на дете. А, как точно изглеждат нещата от гледна точка на родителският отпуск и а, взимането на а, родителския отпуск или отпуск по майчинство? много Силно е влиянието на директивата за родителския отпуск е, е, върху е, съотношението между отпуск по майчество и родителския отпуск. Като че ли постепенно родителският отпуск започва да измества, макар и много бавно, отпуска по майчество. Така че в това отношение трябва да отчетем най-вече финансовата помощ, която се отпуска на родителите. Е, тя играе много съществена роля. Нископлатените е, работници, е, онези, които допринасят по-малко за общите финанси на семейството, обикновено остават в къщи за... Те се ползват от родителският отпуск Тоест финансовия елемент е решаващ при решенията на семействата. Връщането на работа след отпуск по менчество и съответно родителския отпуск е също ключов елемент ние разгледахме условията за връщане на работа, дали се спазват правилата за връщане на същото работно място или на работно място, което, при което работникът работи при същите условия. И дали може да разчита на съответната социална защита след отпуск по майчество или родителски отпуск. Тоест, изследването се спира не само на законовите разпоредби и транспонирането на европейските директиви в националното законодателство, но и на практиката, на поведението, на отношението към тези въпроси в съответните държави членки разгледахме, освен всичко останало, и, и осъществимостта на всички правни разпоредби във връзка с отглеждането на децата, грижите за децата. Можем да кажем, че всичко свързано с равенството на половете в тази сфера всъщност е по-скоро белязано от кампаниите и кампанийния характер във връзка с приемането на определени европейски правни актове и транспонирането в националното законодателство, но все още е, няма истинска е, постоянна е, тенденция. И така, в заключение, отпуск, платен отпуск, неплатен отпуск. Тук виждаме различия между представителите на двата пола, мъж и жена. Освен това, връщане на работа, възможности за по-нататъчна професионална реализация, кариера. Очевидно, нещата зависят много от социалната и обществената среда в държавите членки, но и от традициите тук също пробивът е сравнително бавен. Ключовите е, фактори са национално законодателство, европейско законодателство, естествено на първо място, но и прилагане е, на е, европейските и националните правни актове на практика. Най-вече по отношение на малките и средните предприятия би трябвало процесът да претърпи развитие и да се ускори, защото от тях най-вече се очаква растеж и заето създаване на работни места. Най-важното е естествено да се създаде съответната обществена нагласа и приемането на тези задължения от страна на работодатели и работници. Благодаря ви. И така, благодаря и на а, вас, благодаря на експертите от а, Европейския център а, за изследване на а, заетостта и а, отпуските, а, както и а, от Еврофанд. А сега преминаваме към синдикатите и а, първият оратор ще има 5 минути. Благодаря, господин председател. Аз ще се постарая да се вместя и ще успея, защото по-голяма част от нещата вече бяха споменати. Не говорим за нищо ново тук. От, може би вече две десетилетия се занимаваме с въпроса за съвместяване на личния и професионалния живот с така наречената директива за майчинския отпуск от 1996 година. За съжаление, няма гаранция за прилагането на това право на европейско равнище. Разбира се, с оглед на кризата е още по-наложително да имаме един законодателен подход към всички тези въпроси. За нашия синдикат е ТЮК, а именно Европейска конфедерация на профсъюзите. Това е въпрос от кардинално значение. Директивата от 96-та година е ревизирана два пъти. Това е добро постижение, но все още продължава да не се използва този вид родителски отпуск и това ги притеснява. Знаем, че това може би се дължи на липсата на единна законова рамка, от която имаме определено нужда. Защо е важно да има такава рамка и защо трябва да бъдат гарантирани правата за да могат, защо това е важно, за да могат работниците и служителите спокойно да се възползват от това си право. Каква ще бъде посоката на нашето движение напред? Ще се закопаем ли, така да се каже, твърдо ли ще останем на позициите на статуквото или ще продължим да се придвижваме? Това е въпросът. Въпросът, разбира се, и за нас е до каква степен плащането на тези дни родителски отпуск се изчислява спрямо общата заплата или по друг начин. В много голяма част от държавите членки изчислението е просто спрямо заплатата. В други държави трябва да признаем, че плащането на този е, отпуск се изчислява спрямо последната заплата и това може да бъде от 30 до 70 или 80% в зависимост от държавата. 70% в Австрия, 1000% в Дания и Португалия. В останалите държави членки обаче няма кой знае каква облага, финансова облага от това да използваш този вид родителски отпуск. По-скоро обратното губиш част от заплащането си. Там, където се отпускът по майчество е платен, изплащането идва не от работодателите, а от социалните служби. Това трябва да се го признаем, да го имаме винаги предвид. Най-важното обаче е, че по последни проучвания на Eurofound 320 милиарда евро са били изплатени под формата на платен майчински отпуск в Европейският съюз. Как да вървим напред? Как да работим по този въпрос? в много държави членки е възможно да се ползва майчински и бащински отпуск или пък по отпуск за осиновяване на дете. Статистиките показват, че съвсем малко се увеличава от 3 до 4% между 2005 и 2013 година. Съвсем малко се увеличава броят на мъжете, които ползват бащински отпуск. Искам да кажа всъщност за заключение, че Нашата грижа е да постигнем едно по-добро европейско закон, марково, закон, рамково законодателство, което да се основава на зачитане на правото на платен отпуск по родителство. Следователно, общият подход трябва да бъде интегриран, да се борави да се обработват всички тези видове отпуск по семейни причини по един и същ начин. И това трябва да се постигне единствено чрез въвеждане на нов подход. За нас това е важно, защото ще ни помогне да помог, да се справим с проблемите на това поколение, така нареченото поколение сандвич, което освен да оглежда собственото си поколение, трябва да се грижи и за възрастни родители. Благодаря. Благодаря. Сега а, давам думата на представителя на Бизнес Юроп за 5 минути също. Антия Герштайн. Um, Много благодаря. Аз представлявам Бизнес Юроп, но същевременно съм и член на Германската конфедерация на работодателите ПДЕ. Нашите наблюдения, що се отнася до транспонирането на директивата, е, че то е на задоволително равнище. Тази оценка идва от съответните ни филиали в държавите, членки, които също смятат, че нивото на прилагане е задоволително. Процесът протича сравнително плавно и не научаваме за кой знае какви трудности, пред които да са изправени държавите членки социал, или социалните партньори в държавите членки въпросните социални партньори не винаги са обединени в синдикат, но по един или друг начин участват в социалния диалог в рамките на три странни срещи, където се обсъждат общи въпроси, не само свързани с е, отпуските по семейни причини и отглеждане на деца различният вид диалог, който се води в тази област между социални партньори и правителства, както всъщност научихме от предходните презентации, оказа своето влияние върху бизнес средите. Транспонирането на директивата оказа своето влияние върху работата и личният живот. Родителският отпуск е свър... като платен такъв е свързан с заплатата, която получава съответното лице и разликите между държавите членки тук са много големи. Но това разбира се не е единствената причина, поради които хората взимат или не взимат е, родителски отпуск. Цени се също така и по-голямата гъвкавост, която се предлага от страна работодателя, за да могат хората да си гледат децата. И именно тези въпроси се разглеждат на национално равнище, поне според нашите е, филиали. Въпросът за това как да работим по-нататък. Как стои той? За момента не вярваме, че въвеждането на нови форми на европейско равнище, форми на е, отпуск за семейни причини няма да представляват стъпка напред. Видяхме в предходните презентации, че е, начинът ни на поведение и на мислене трябва да се промени по-скоро, отколкото да въвеждаме нови мерки. Трябва да способстваме за промени в самото общество. Аз като германка искам да кажа, че това е до голяма степен вкоренено в менталитета на моето общество жените, освен успешни майки, искат да бъдат и успешни професионалисти. Следователно, според мен, ни трябва нещо като нов договор между поколенията и това не знам дали може да се постигне с европейско законодателство. Разбира се, необходима е и промяна на поведението на работното място и майките, и бащите трябва да се стремят да работят по нов начин, в нов формат, който да им позволява да съвместяват професионалния с личният живот. И този процес няма да бъде внедрен с европейско законодателство, а по-скоро ще изникне спонтанно отдолу нагоре. И разбира се, това са нашите впечатления през последните години. Нещата се случват, развиват се, но не с достатъчно бърза скорост, както ние бихме искали. Разбира се, от голямо значение и дали има детски ясли и детски градини. Детските градини не са място само където си оставяш детето. Това е място, където детето може да получи една начална форма на образование, разбира се, колко се може по-високо качествено. Смятам, че е важно да подчертаем, че родителският отпуск е, има различен облик в различните държави членки, следователно не може да бъде 100% съпоставим. Един от факторите, от които зависи дали хората ползват или не такъв е, родителски отпуск, е системата за закрила на бременните и майките, както изобщо цялостната система за съвместяване на професионалния и личния живота, именно социални осигуровки, помощи, надбавки, връзки с работодателя, съществуване на плаващо или гъвкаво работно време. Благодаря. Благодаря ви много. Благодаря на експертите за техните презентации. Сега давам думата на докладчика госпожа Мария Арена за 5 минути. Ако обаче можете да се вместите в 3 минути, ще бъде много добре. Благодаря, господин председател. Ще направя всичко по силите ми, за да отговоря на вашите изисквания. Аз Искам да започна с една констатация, която всички споделяме тук, било то политически отговорните лица, експертите или социалните партньори, а именно, че в Европа дискриминацията нараства. Дискриминация, която е, засяга и мъжете, и жените. Това означава, че днес е, мъжете бащи или желаящите да станат бащи са силно дискриминирани, защото нямат същите права като жените. Нямат право да избират е, съчетание между личния и професионалния живот. Е, експертите ни казаха, че днес в е, Европа мъжете в Европа не могат да видят добър баланс между личния и професионалния живот. Уважаеми господа, ние ще работим за вас, така както работим по въпроса за родителския отпуск. Втората дискриминация, това е дискриминацията на жените, защото ако мислите, че жените по собствен избор решават да извършват по-голямата част от неплатената работа, не мислете, че са по-големи мизантропи от вас. Аз не мисля. Аз мисля, че ние сме задължени да я правим и по тази причина сме дискриминирани. И тази дискриминация ни следва през целия живот, защото ни дискриминират на работното място, дискриминират ни в кариерата, вижте каква е кариерата на жените, дискриминирани сме също по отношение на заплащането и е, ние сме е, дискриминирани и в. Е, е, у дома е, при домакинската работа. От момента, от който се е, реши една жена да е, стане майка, ще видите, че сега нещата около майчеството в Европа е, се осложнява още повече. Ние вече сме задължени да тръгнем по този път на дискриминация. И днес в Европа има 100% дискриминация на европейското е, население. Аз мисля, че е важно да е, обсъдим тези въпроси и да се попитаме какво да направим, за да предотвратим всичко това. От социална гледна точка и от економическа гледна точка тази дискриминация струва нещо. Защо? Защото а, тя а, оказва въздействие върху вашето задоволство от живота, върху вашето здраве. Вижте какви са статистиките за депресиите. Също така и върху емоционалния живот, а, който а, до голяма степен страда в Европа. Виждате, и има социални ефекти, но има економически ефекти и всички след изследвания показват, че ако има повече жени на пазара на труда, които да получават равна заплата, би било по-добре. Понякога това е единствения аргумент, който е в сила. Аз мога да кажа, че днес говорим за работим по международно споразумение, те тип споразумението с САЩ, и е, имаме е, нарастване с 0,5% на европейския БВП. Да имаме повече е, жени на работното място, това ще даде възможност за увеличаване на БВП около 3% и е, едва ли някой може да го отрече, някой от експертите. Сега, какво трябва да направи Европейската комисия във връзка с е, ТЕТИП, за да се стигне до нещо? Аз съм смаяна, е, когато виждам, че Липсват аргументи от страна на предприятията по отношение на съчетанието на семейния и професионалния живот от жените. Да, казва се, не, не, не, не е необходимо законодателство, просто трябва да подобрим условията и това е наистина смайващо да чуем добрите работодатели, че не виждат повече от 3% увеличаване на европейския БВП. Ние се опитахме да интегрираме всички тези данни. Аз пледирам да можем да имаме кохерентен подход по отношение на различните видове отпуски, които имаме. Родителски отпуск, отпуск по бащество или отпуск по майчество. Ние бихме могли да се обърнем към клаузата за преразглеждане от директивата за родителски отпуск и е, всъщност е, е какви могат да бъдат трудностите. Е, степента на освояване на средствата, е, може би е, жените са по-симпатични от мъжете тук и също така е, продължителността и времето, в което може да се вземе този родителски отпуск. Дали 4 месеца са достатъчни, трябва ли повече, трябва ли повече да се заложи на въпроса за детството, защото детството не завършва на 8 години продължава и след това също така законодателството за бащинството. Тук ние плетираме е, тази отпуска по бащинство да е, бъде обект на европейско законодателство е, и тъй като отпуската по бащинство съществува в някои държави членки, трябва да се даде възможност на повече бащи да се възползват от нея. Също така Бизнес Europe трябва да създаде съпътстващи механизми за отглеждане на децата и е, тук вече е, ситуацията с половете е малко трудна. Става дума е, за отглеждане на деца в предучилища възраст, но и е, на болни деца и също така да можем да включим в европейския семестър показатели за е, равенство на работното място, така че да може да се следва това развитие на европейско равнище. Това е като цяло това, което предлагам да се включи в доклада за жените, за мъжете и за за предприятията в Европа като цяло. Благодаря. Благодаря на Мария Рена. Сега давам думата на докладчиците в сянка за по една минута. Кристоф Хетман е първият докладчик сянка. Благодаря, господин председател. Струва си според мен да се подчертае, че прилагането на директивата, е, за която говорим, е изключително е, е, важна, важен момент. Прилагане на разпоредбите във връзка с отпуска по майчество и родителския отпуск равенството е, на половете и възможността за е, ползване на тези социални права е изключително важно за гражданите на Европейския съюз. През 2010 година е, директивата, която приехме, предвижда е, много важни промени. Е, Четири месечният платен отпуск след е, раждане може да се сподели и с бащата. Един месец от този отпуск може да бъде прехвърлен на бащата Практическото приложение обаче е, все още изостава от е, законовите решения. Трябва да намерим начин, за да насърчим бащите да се ползват от тази възможност за родителски отпуск. Е, особено по отношение на работещите на непълноработно време или ползващи е, нетрадиционни форми на е, трудова заетост, е, са в по-изгодно положение е, в резултат на е, директива 18 от 2010 година. Естествено, е, различията между държавите членки би трябвало постепенно да отпадат и да насърчим едно по-точно прилагане на разпоредбите навсякъде. Ана Герике има думата сега. Да, Отпуск по майчество, родителски отпуск, е, това са действително е, е, нови моменти, които са изключително важни. Едно понятие, което ме смущава, обаче в случая е отпуск. Не става дума всъщност за истинска вакансия, за истински отпуск. Става дума за ангажираност на родителите, за работа на родителите. В държавите членки е, трябва да се насърчи е, изграждането на е, детски заведения, на ясли, детски градини, пансиони за деца. Защото едва когато има достатъчно такива места за децата в детски заведения, вече ще можем да говорим за истински отпуск на родителите да, отпускът би трябвало да се заплаща, но като че ли тук има отклонения от правилото и така аз всъщност пледирам за това да не говорим за родителски отпуск, а да говорим за родителски труд. Благодаря, Мариан Харкинс, не я виждам, така че давам думата на Иниш Цубар. Ah, Благодаря, господин председател. Първо, искам да изкажа благодарност за тези презентации, защото понякога ние сме малко объркани когато говорим за директивата за майчинството и директивата за родителския отпуск, много е важно тези две директиви да се разглеждат е, взаимосвързано. И за това подобни проучвания са толкова важни. Искам да задам един въпрос. Така както е посочено в доклада за родителския отпуск, когато става дума за по-гъвкав труд най-вече, когато става дума за връщане на родителите на работните места, трябва да е ясно за какво става дума. Има пътна карта на Европейската комисия по новата директива за родителския отпуск и е, там вече гъвкавостта на работното място се предлага като решение. И е, от друга страна обаче някои права не могат да се гарантират нито за майката, нито за бащата. Защо? Гъвкавост естествено трябва да се разглежда като право на родителите, без да се губят техните социални права, права на заплащане или друг е, вид права. Е, това не трябва да бъде формула, до която да стигат предприятията, за да търсят е, гъвкава заетост, възможности за гъвкава заетост. Важен въпрос, посочен в този доклад, е въпроса за паричните суми или възмезните услуги. Това е най-тежкият момент в тази директива. Става дума за социална отговорност, свързана с родителството и това трябва да се заплаща по същия начин, както когато родителите работят. Този въпрос е от фундаментално значение. Благодаря ви. Моника Вана. Моника Вана. Не я виждам. Следващият оратор тогава. Благодаря, господин председател. Благодаря и на всички, които успяха да ни предоставят тази информация от различните проучвания и институции. Благодаря също и за шесте точки на колегата Мария Рана, с която Наистина беше удоволствие с мен, за мен да работя по този доклад. Сега искам да изтъкна някои точки, които за мен са важни. Е, може би те би трябвало да бъдат включени в този документ. Първо, признаване на същите права за всички семейства, т.е. на еднакви права за всички семейства, които са с деца. Мисля, че това е много важно и трябва да истина да се подчертая. След това, За да се увеличи ръждаемостта, смятам, че е важно повторното интегриране на майките и бащите в света на труда, след като е изтекал този отпуск. Това не винаги е лесно. Искам да взема отношение по един пасаж, който е важен за мен. Става дума за разширяване на обхвата на закрилата за родители за период, който трябва да бъде по-дълъг. Има държави, които предвиждат 12 годишен период. Аз мисля, че това е положителен факт по отношение на възпитанието на децата, грижата за децата и така нататък, но от друга страна мисля, че е, това може да бъде и оръжие, защото ако няма економически стимули за насърчаване на подобни неща, всичко може да е, добие опасни размери. Трябва да се предвиди закрила и също така компенсиране на заплатата, за да може да има резултат. Освен това, аз бих предложила равномерно разпределение на грижите за децата между бащата и майката. Аз не смятам, че това е вид труд да бъдеш родител. Смятам, че това е по-скоро ценен подарък мисля обаче също, че е необходимо и изобщо да се даде възможност на хората да станат родители. И е, тази възможност трябва наистина да се забравяме, че в Европа много семейства се отказват от е, родителството, защото е, е, нямат необходимите економически условия, условия на труд, е, нямат достатъчно доходи, за да могат да си позволят деца. Аз мисля, че трябва да има през първите години от живота семейен доход, който да е, е отделен от социалните вноски, но трябва да има някакъв гарантиран семейен доход за да може ролята на родителите да се е, изпълнява в цялост. Трябва да бъдат създадени необходимите условия за това. Ние проявяваме готовност за сътрудничество. Благодарим на колегите за е, тези първи е, сигнали, които те отпратиха към нас. Доманик Матан като последен оратор. Благодаря, господин председател. С риск да ви изненадам или очудя, мога да кажа, че ще се отиде много по-далече от моя страна, от Мария Арена и от е, това, което беше казано от е, последния оратор. Става дума за отпуск по майчинство за жени, това е ясно, няколко седмици преди това и няколко седмици след това. Родителски отпуск, казвам, е, родителски отпуск, в който или байката, или бащата да стигат до 2-3 години, докато децата тръгнат на училище и накрая, с Христ да се повторя, би било желателно да се каже е, така както каза колегата от е, СДД, да има родителски е, доход, родителска заплата, казвам родителска за майката и бащата, докато последното дете достигне пълнолетие. Много хора знаят, че аз съм убеден, че майката или бащата могат да се занимават с децата до навършване на пълнолетие, отколкото да работи за ниско заплащане. Председателят Данута Язовлецка е следващият оратор. Приемам още само две изказвания, защото е, много сме закъсняли с около 45 минути. Данут. <clears throat> Много благодаря. Аз имам въпрос, всъщност, защото няколко пъти вече чухме, че няма добро заплащане или поне в недостатъчна степен заплащането, което получават гражданите по време на родителски отпуск, не е на равнището на работната заплата. Има ли някой информация, положителен опит, който да сподели с нас? Откъде се финансират тези заплати по време на родителски отпуск на европейско равнище имам предвид. Пане мистер председател, я буду велми стручна. Много благодаря, господин председател. Съвсем накратко да подчертая следното. Отпускът по майчинство не е всъщност неплатен отпуск наистина не бива и да бъде, защото майката и бащата, родителите изобщо имат нужда от средства по време на този вид отпуска. Как се решава заплащането на е, равнището на съответната държава и как се стимулира родителската грижа? Това са ми въпросите. А от друга страна, искам да кажа, че ако погледнем държавите членки, не бива да забравяме, че има различен вид услуги, социална грижа в различни държави членки. Няма еднакво, не е еднакъв достъпа към медицинска грижа или до лекарски услуги, както и платено и неплатено образование. Не смятам, че държавите са сравними. Затова смятам, че координирането тук трябва да бъде по посока минимални стандарти, защото никога няма да изработим монолитна система. Благодаря по отношение на въпроса на Дануца Езовецка. Бих е, помолил експертите да изпратят примерите, с които разполагат на докладчиците и докладчиците в сянка. На 11 януари трябва да бъде готов този доклад. Мария Арена ще трябва да работи по коледа, както виждам нещата. Наистина не е много приятно. На 16 март след това вече доклада ще бъде гласуван в комисията. Благодаря сърдечно на експертите и представителите на ETUC и Business Europe. Сега Преминаваме към а, точка 6 от дневния ред. Ще трябва да видим как за 27 минути ще обсъдим тази точка. Става дума за постигане на целта за борба с бедността в контекста на увеличаването на разходите на домакинствата. Докладчик е Томаш Месерич, който получава веднага думата. Надявам се, че той ще влезе в времебия регламент, също и докладчиците в сянка. Така че сега мога да му дам дума. Е uh, Ще се опитам да се изкажа колко се може по-кратко и да обясня защо това е важен доклад. Започваме с наблюдения, които сигурно не са чужди на мнозина от вас, а именно, че Европа няма да изпълни целите за 2020 година. Целта е отново да върнем социалната политика на магистралата, по която трябва да се предвижва, за да изпълни начертаните цели и да отговори на очакванията на Европа, правителства и граждански общества. На първо място разходите на домакинствата. Знаем, че това е най-тежкият разход за всички средностатистически домакинства и този средностатистически най-голям разход е отоплението, енергията. Това е всъщност основната карта, на която трябва да заложим, за да, мо, за да изграждаме проекти както в енергийната сфера, така и в сферата социалното сближаване и борбата с, с бедността. Има начин да се мобилизира, да се набират средства по механизми, които вече съществуват, за да можем да помогнем на тези домакинства, които са в най-тежката енергийна мизерия. Защо това е толкова важно? Първо, защото това е специален, конкретен вид бедност, откъдето трудно се излиза. Причината, поради която домакинствата трябва да отделят огромни средства за енергия е защото техните отоплителни уреди са неефикасни. Те са стари и развалени в повечето случаи. За да се купят нови и трябва голяма инвестиция на тези домакинства и те се опитват да го избегнат всячески. Така че дори и да помогнем с еднократна помощ помощ на тези домакинства няма да могат да се справят с бедността си принципно. Един интегрираният подход съответно между социалният и енергиен подход биха могли да бъдат разрешението. Искам да ви изброя някои препоръки. Главните препоръки са да се обърнем към държавите членки за създаване на интегриран подход за преодоляване на енергийната бедност чрез два вида комплексни мерки. От една страна това ще помогне за конкретни резултати и по конкретните места, тъй като Европейската комисия трудно би могла повсеместно да излезе с една рецепта. На по-нататък мораториумът за парното отопление по време на зимният отоплителен период. Някои държави и не предлага достатъчно развита социална система. Пример, пример за това са дори и Съединените щати. Следователно Европа тук е водеща и трябва да използва натрупаният си опит, за да го изведе още по-напред. След това директивата през 2016 година за минималният доход и не на последно място европейските структурни фондови, фондове, които да бъдат предоставени на местните управленски органи за справяне с енергийната бедност. Как това може да се постигне? За съжаление, не можем да го запишем точно и конкретно в текста, защото има ограничения за това колко трябва да бъде е, дълъг един доклад и затова някои от конкретните специфични препоръки ще ги приложим в приложение към доклада. Там в тези приложения ще има и други допълнителни ценни идеи от страна докладчица Авсянка, а и от другите колеги. Така че моля да ми пращате каквито идеи имате, можем да продължим и преговори, докато не стигнем до нещо взаимно приемливо за всички ни. И в заключение да ви кажа, че голяма част от доклада е всъщност продукт на съвместно усилие и за това искам да поблагодаря тук на колегите, които работеха заедно с мен, така или че аз съм докладчик и отговорността за това дали той доклада ще ви хареса или не е моя. Казвам го изрично, защото съм склонен да договаряме е, подобрения. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря. Първо искам да благодаря за извършената работа във връзка с доклада. Наистина аз ще се огранича сега само до някои общи коментари, по-точно три. Искам да а, изтъкна важността, която се поставя, акцента, който се поставя върху енергийната проблематика и смятам, че това е основателно. А, може би това е свързано с ограниченото пространство в текста. Аз мисля, че а, това а, скрива други елементи, които трябва да бъдат взети предвид. Имам предвид а, а, настаняването, а, частните лица, социални социалните жилища, е, също така е, здравните проблеми, които са е, наистина много голям проблем, тези здравни проблеми представляват много голяма тежест за бедните хора също и в нашите страни и също така достъпа до услуги. Аз мисля в случая за мобилността, най-вече в селските райони, възможността до, за е, получаване на свидетелство за правоуправление на автомобил. Смятам, че това е много важно. И последният елемент, е, който е важен според мен, въпреки че е цитиран в текста, това е цялата проблематика, свързана с децата, които се намират в бедни семейства. Вторият елемент, според мен, е абсолютно необходим тъй като има серия концепции, които са използвани в предложението направено тук. Става дума за минимален доход, балансиран минимален доход. Аз мисля, че това са неща, по които трябва да постигнем споразумение. И най-вече когато става дума за тези е, конкретни неща. Последният въпрос, е, по-глобална стратегия във връзка с е, тази дейност, това е да се опитаме от една страна да получим по-компромисен текст. Е, и е, разбира се да отговорим на предизвикателствата, които поставя проблематиката, но е, възможно най-бързо трябва да се бине към е, вземане на решения в е, тази сфера, защото тя е от е, основно значение в Европейския съюз, така че с е, удоволствие ще отговоря на вашите е, конструктивни въпроси в е, поставената ми рамка. Следващият е, оратор Петра Натри. Благодаря. Междувременно вече работих в Итра около 2-3 часа. Погледнах, огледах се всъщност, за да потърся превод на, финанс, на фински и ето сега се обръщам към секретарията. Не изгледа истина да се помисли за е, включване на финска кабина в режима е, езиковия режим за заседанията. Естествено ще се опитам сега да се справя е, е, на английски, но за следващите заседания е важно да се знае. Е, темата е изключително важна. Ние се опитваме да решим въпросите, свързани с бедността. Е, всички ние в Европейския парламент естествено е, се вълнуваме от този проблем е, енергийната бедност и енергийната политика естествено са важни елементи на проблематиката като цяло, но енергетиката е все пак една друга област. Като когато говорим за бедност, трябва да имаме предвид естествено и социалното настаняване, социалните жилища. Аз съм от Финландия. Там проблемът всъщност се решава най-вече по този начин и би трябвало да планираме съответно дейностите, които ще доведат до решаване на проблемите много от е, тъжните истории, които е, е, наблюдаваме и когато чуваме за мизерията, в която живеят хората, се е, дължат именно на е, висока степен на задължняване на семействата, на невъзможност да се заплащат е, разходите за живеене, за настаняване в жилищата. Е, и хората остават и без покрив, хората остават е, е без, е, не само без средства и без работа. Така че е, именно е, задлъжнялостта е, в личен план до голяма степен е причината за бедността. Хората задлъжняват в желанието си да си закупят собствен дом и след това се оказва, че не могат да покриват разходите по ипотеката, а когато са под найем не могат да плащат найемите и така. Този проблем трябва да бъде е, в центъра на нашето внимание. Економическата политика на Европа естествено е в основата на е, решаването на проблемите, економическо, финансово планиране, е, са да се създадат условия за по-добър живот и да се ограничи риска от изпадане в бедност. Качеството на живота е всъщност основният въпрос. Е, не само възможността е, да е, имаш покрив над главата, да имаш достъп до транспорт, питейна вода, отопление през зимата. Има рискови сфери и зони, както и категории. Това са възрастните хора, особено жените, които получават по низко пенсии, както и млади хора, студенти, членове на младсинствени общности, младсинствени семейства. Това са най-силно засегнатите категории граждани от бедността в рамките на миграционната криза и миграционните потоци. Страхувам се, тези неща ще се заострят още повече и все повече хора ще бъдат засегнати от опасността да изпаднат в бедност. Енергийната бедност е, е въпрос, на който е, е, в последствие ще се спра по-детайлно. Изследвала съм този въпрос, правила съм сравнителни проучвания в държавите членки. Въпросът е много сериозен. Нека да ви кажа, че 16 са езиците, на които можем да включим устен превод по време на заседанията ни. Европейския парламент не е в състояние да поеме повече. В момента езиковия режим е запълнен в рамките на тези 16. Господин Герики има думата. Благодаря, господин докладчик, господин председател. Като докладчик Санка от ЕКР смятам, че политическите подходи са интересни, въпреки че не ми е ясно защо този зелен енергиен подход трябва да го поставяме в центъра на доклад на социалната комисия. Беше посочено, че и искам да кажа това съвсем ясно, че в вашите изказвания липсва изцяло думата семейство, Семействата са първите, които са засегнати от бедност, от енергийна криза и от необходимост от е, напускане на жилище. Поради това искам да се спра на две неща основно. Искам да повторя, че в парламента трябва да се разбере, че е, родителски труд, детска бедност и е, родителска и семейна бедност са свързани понятия. До сега вие споменавате това във връзка само с минималната заплата. Трябва да е ясно, че семействата с деца са риск номер едно. Родители в родителски отпуск не само не получават минимално заплащане, те изобщо не получават никаква заплата, както в детските градини или ясли. Те нищо не получават, а само разходите им се увеличават. В Германия отглеждането на дете до 16 години струва над 180 хиляди евро, като тук не са включени разходите за следване. Това за мен означава, че когато говорим за бедност, увеличаване на разходите на домакинствата и семействата, ще трябва да имаме заплата помощта за е, отглеждане на деца е, близка до минималната заплата, за да можем да говорим за солидарна общност, защото да се е, раждат деца и да се възпитават деца е услуга към обществото. Естествено това носи и емоции, обаче в крайна сметка това е принос към държавата и към обществото и този принос трябва да се заплаща, защото иначе в демографско отношение ще фалираме. Трябва да говорим за справедливост между поколенията и да работим за нея. Второ, евробюрокрацията. Съвсем обикновени хора в Европа страдат от директната бюрократична тежест от Брюксел. Бедни, най-вече бедни семейства имат допълнителни разходи поради европейското законодателство. И още по-разочароващо е, че е, върховният е, представител в Европейския съюз, който е, отговаря за дебюрократизацията Едмунд Штойбер, не можа да постигне по-малко бюрокрация и по-малко разходи за нашите домакинства. Председателят, искам само да посоча, че единственият, който днес говори много по-малко от предвидения регламент, беше Дейвид Казър. Е, сега е, Енрике Калвеш Антон получава думата за две минути, моля. Благодаря, господин председател. За две минути ще кажа три неща. Съгласен съм с казаното от колегата Колат. Няма да повтарям, ще подчертая, че това всъщност е свързано с огромните разходи на домакинствата. Цял подвика е човек да се справи с тях. Това е, е акцента. Акцента не е върху енергийната ефикасност. Когато се отклоним от крайната цел, всъщност бедните, с които аз се опитвам да работя и на които давам глас от тази трибуна, то всъщност те се е, чувстват измамени. Те нито ще могат да се справят, нито ще се почувстват е, обгрижени. Става дума за наистина бедни хора, а не за хора, които крадат ток или се включват към е, електромера на съседите. Нещо съвсем е, различно е енергийната политика, възобновимите енергии и така нататък. Друго е разходите на домакинствата. Нашият докладчик се е справил чудесно, много добра изходна позиция е докладът му и оттам сетне ще се свържа с него за конкретни преговори. И аз като член на интергрупата по борба с бедността, искам да ви кажа, че няма различни видове бедност, детска, майчинска, бащинска и така нататък. Това е свързано с, с бедността на семейната клетка, на семейната единица и в крайна сметка с заплатата. Така че аз съм за минимална работна заплата, която разбира се да държи сметка за особеностите и, и спецификата. Бих искал в заключение да кажа следното. В в измененията ми ще има повече конкретика, само да завърша с идеята за създаване на Европейски фонд за борба с бедността. Може би тук ще могат да се направят различията, различният подход да се приложи на практика за това кой от какъв вид подпомагане има, по каква причина. Диференцирането и разликата да се правят при прилагането, но основната идея, за която трябва да се борим, е създаването на фонд. Uh, Благодаря, господин председател. Ще се опитам да спася регламента. Благодаря на докладчика за работата му по тази много важна тема. Когато говорим за бедността, естествено трябва да си дадем сметка, че не сме постигнали целите си до този момент във връзка с стратегията Европа 2020. В моята страна Ирландия се отчита също изоставане в това отношение, макар че много бе направено през последните години. Заедно с другите докладчици в Сянка сме говорили за това, че би трябвало да се направи е, оценка на разходите за вода, е, за водоснабдяване е, 6% от е, доходите на населението в е, е, повечето държави членки отиват именно за вода. Същевременно има и държави членки, в които немалко хора са лишени от достъп до питейна вода. 50 5000 деца в Ирландия. Това е всъщност официално регистрираната цифра. Тъмната цифра най-вероятно е по-висока. Са лишени от достъп до вода, лишени от отопление през зимата. Всичко това естествено е много тревожен елемент, който е в центъра на вниманието не само на държавните органи, но и на фундациите за децата, но трябва да се полагат много повече грижи. Благодаря, казва Лаура Агея. Благодаря на докладчика за неговата работа по важната тема споделям неговите аргументи, но същевременно съм малко объркана, когато чета някои от пасажите в доклада. Не виждам всъщност текстове, които действително да са конкретно насочени към сферата на е, труда е, към е, социалните аспекти на бедността като явление. Нещата са насочени най-вече към енергетиката и енергийната бедност, а също времено именно трудовата заедост е в основата обикновено на проблемите на хората, които живеят в бедност. Така че много ми се ще да допринеса е, конструктивно за е, допълването на темата. Е, естествено, трябва да се обърне внимание на жилищното възстаняване, на домовете който няма собствен дом и не може да поеме разходите за този дом и по тази причина го губи, естествено трябва да бъде настанен в социално жилище. Има хора, които не могат и да плащат найемите и действително се намират в истинско бедствено положение. Точно по тази причина би трябвало да заложим най-вече на инвестиционни социални проекти за изграждане на социални жилища. И ще обърна внимание на още няколко елемента. Детски градини, ясли, училища, детски учебни заведения би трябвало да бъдат обхванати от социалната мрежа. Е, има, за съжаление, твърде много ученици в Европа, които преждевременно напускат е, училище и е, много често това се дължи именно и на факта, че семейството не се справя финансово с положението. В това отношение децата също са а, лишени от истинско здравеопазване по липса на финансови средства. Родителите не а, е, е, посещават заедно с детето си достатъчно често за болекаре, не се грижат за а, е, профилактика. Всичко това естествено трябва да се има предвид, когато говорим за бедност и за увеличаване на разходите. Енергийната бедност е важен аспект, но социалната бедност, социалната закрила е много важна. Не виждам други координатори в залата, така че приключваме с дискусията. 17 ноември 2015 в 12 часа приключва срока за внасяне на изменения. След това на 11 януари другата година вече ще гласуваме по текста. Предстои точка 7, докладчикът е тук, но времето няма да ни стигне, нито да чуем експозето на докладчика, нито да проведем истинска дискусия, така че бихме могли евентуално след гласуването, след обед, да включим тази тема, но тогава пък докладчикът няма да бъде в състояние да присъства по-дълго, включително и в този сегмент от следобедното заседание, така че сега не остава нищо друго, освен да се съгласим с предложението на Енрике Шамбон срещата с докладчиците в Сянка да стане извън формата на заседанията на нашата комисия, те да договорят помежду си нещата. А, всъщност е, трима от докладчиците е, в сянка са тук. Един е, докладчик също е на лице. Докладчикът е тук. Така че ако се съгласим с един регламент от една минута, бихме могли в крайна сметка да се справим с задачата. Добре, Енрик е една минута и а, действително ще бъдем кратки. Да, за минута не мога да се справя, но наистина ще е, проведем заседанието, което е, предлагате, е, но за една минута вашето предложение просто не ми се вижда разумно, така че го отхвърлям. Ще се възползвам от другата ви другото е предложение. Така както познавам Енрике, предполагах, че това ще каже, така че сега ще ви помоля нека да продължим по тази процедура, да се обсъди доклада с докладчиците в сянка. Енрике ще бъде на разположение и е, също така ще може да представи своя доклад е, на време. Съгласни ли сте? Добре. Е, прекъсвам заседанието и е, ще започнем отново в 15 часа. Искам да посоча сроковете за доклада за Ерике Жамбан, крайен срок за внасяне на измененията 17 ноември 2015 година. На 11 януари ще се гласува доклада в Комисията по заетост, така че и той ще трябва да работи по време на коледните празници. Довиждане до днес след обед в 15 часа.